Благодарим. Благодаря. Мисля, че трябва да започнем работа. Съгласни ли сте с дневния ред? Предлагам точка 3 и 4 да бъдат разменени. Първият, първата точка, по която ще говорим, е плана за действие на Европейския съюз за електронно управление. Съобщение на председателя. И искам да ви предупредя, че в четвъртък сутринта, когато ще гласуваме от типовото одобрение, ако гласуването се извърши кратко, ще е, изтегля някои заседания за четвъртък сутринта. Така че, ако ви интересува точка, която е предвидена за четвъртък след обяд, тя може да бъде изтеглена за сутринта в е, зависимост от това колко време ни отнеме гласуването. Ще го обявя още един път. Знам, че не всички могат да останат а, до края на четвъртък и затова винаги се опитвам да изтегля напред точки от дневния ред. За четвъртък след обяд искам да ви напомня, че заседанието се предава на живо. Добре дошли на всички наши слушатели. Приложението и митинг е на разположение на всички членове на ИМКО. Имаме двама нови членове. Господин Атанас Глога е, замества господин Теодор Загоракис и госпожа Даян Джеймс е, става член на нашата комисия. Първа точка в дневния ред е доклада за плана за действие за електронно управление. Е, водеща комисия ИМКО. Веднага ще дам думата на госпожа Сабин Верхеен. Много благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Искам да говоря за новия план за действие на комисията 2016-2020 година. Той вече се намира в а, ход а, и смятам, че с динамичната си и гъвкава структура дава а, чудесна основа за по-нататъчна цифровизация на публичните услуги Нашата цел трябва да бъде а, една персонализирана, трансгранична, достъпна и отворена услуга. И а, това ще бъде голяма промяна в сравнение с сегашното статукво. Ще бъдат намалени не само разходите, а и а, необходимият труд преходът към цифровизация на администрацията на всички нива, европейско, национално и регионално, трябва да бъде съответно последователно осъществена. Смятам, че целта е по-реалистична, ако зададем 2022 година като крайен срок за цифровизиране на всички необходими услуги на европейско ниво има големи разлики по отношение на цифровизацията на публичните услуги и на структурите на публичната администрация между държавите членки. Но основата на цифровизацията, това трябва да се каже и в е, този доклад е, е изграждането на широколентовия интернет в е, селските региони. Няма смисъл да предлагаме цифрови услуги и да нямаме съответната инфраструктура, така че хората да имат достъп до нея. Оперативната съвместимост и отворените, отвореността на данните са други основополагащи моменти трябва да е възможно да се обменят данни и да се споделят на всички нива. И за това приветствам основните принципи, които комисията споменава в своето предложение на един цифров портал и принципа на единното, служба, която да отговаря за тези данни. А, също така а, е а, много положително, че а, се спазва принципът на еднократност, т.е. гражданите трябва да въвеждат само веднъж а, своите данни. Не бива да забравяме и аспектите на защита на данните. За да може да се приемат тези услуги, трябва да е сигурно, че чувствителните данни се защитават. Гражданите трябва да имат доверие, че с данните им се, че данните им се управляват с необходимата поверителност и, и тук трябва да има ясни правила. А, тук а, концепцията на собственост на данните смятам, че е много важна и трябва да е ясно кои а, служби имат достъп до кои данни. А, може да се мисли за един а, център, т.е. за централно а, управление а, в а, рамките на което гражданинът самият той може да определи как да се процедира с неговите данни а, трябва да се повиши цифровата компетентност а, както на гражданите, така и на публичната администрация. Не навсякъде в публичната администрация има достатъчно квалифициран персонал, който да може да работи с а, данните. А, тук трябва да се предвиж, предвидят а, обучение на местно, регионално и национално ниво трябва също така е, цифровизацията да се превърне в е, стандарт, но от друга страна е, имаме нужда от офлайн и онлайн подход. Не можем да очакваме, че всички граждани и всички предприятия, които не са започнали да работят на време с цифровите предложения, те трябва да имат възможност да работят и офлайн. Трябва да има възможност да се води разговор личен с служител, който да може да опъти и да предостави съответната услуга. Хората, които не са израсли, израсли в ерата на интернет, ще стават все по-малко и все повече хора ще могат да използват дигиталните услуги, така че а, тук може да се реализират а, економии за в бъдеще а, трябва да има както на национално, така и на трансгранично ниво достъп до електронни услуги а, и трябва да е възможно това, особено за пограничните региони. Важно е в тази връзка, когато говорим за трансгранично сътрудничество, да се обърне внимание на езиковите бариери. Няма да е достатъчно е, информация да се предоставя само на един език а, трябва да се предвидят за определени услуги и а, версии на различни езици. А, тук предложението на комисията може да се превърне в а, пример ние като Европейски съюз трябва да вървим с един добър пример напред, независимо от това, че има някои недостатъци в обясненията, в някои езикови версии. Трябва да предоставим съответните формуляри и тук Европейската комисия трябва да запази ролята си на водещ пример някои държави членки и някои публични администрации а, трябва специално да бъдат приканени да обменят най-добри практики, за да не става нужно да се открива отново колелото, когато се въвежда нова услуга. А онези мерки, които вече са прияти, като например електронният подпис и други, трябва да бъдат е, съответно въведени и прилагани в е, държавите членки. така че да могат да се постигнат е, съответните стъпки напред в програмите за електронно управление не можахме да се спрем на всички въпроси, които ни интересуват, за да не стане докладът прекалено дълъг. Самата аз ще внеса някои изменения към доклада, за да внеса повече яснота. Например, относно опазването на личните данни, сигурност на данните тук трябва да споменем както сигурността на инфраструктурата на мрежите, така и съответните мерки и технологии, които да гарантират сигурността, така че да може като цяло да се подобри електронното управление. Бих се радвала да чуя мнението и на докладчиците в Сянка и на останалите колеги от комисията. Смятам, че е много важно, за да можем да напреднем, а, да се получим от опита на Естония, например, която е водеща и трябва да се стараем всички държави да достигнат поне това ниво на развитие. Благодаря ви. Благодаря. Записали са се Биляна Буржан, Ричард Сулик и Кая Калас. Някой друг иска ли да се изкаже? Сега ще включа часовника, за да знаете колко говорите. В един момент ще трябва да ви прекъсна. Биляна Борзан. Благодаря на докладчика за чудесния доклад. Той е много изчерпателен и включва много въпроси, които ме вълнуват. Прембилът е кратък, но според мен това се дължи на ограниченията в размера. Предишният план за действие също спомогна за значителен напредък. Цифровизацията има много предимства. По-добра по-добро признаване на квалификациите, по-добра мобилност. По-доброто участие на гражданите може да се постигне чрез плановете за електронна демокрация. Винаги обаче трябва да имаме предвид, че всички програми трябва да бъдат е, обхватни и да включват всички граждани и да няма цифрова пропаст. По този начин ще помогнем и на най-уязвимите граждани, унези с увреждания, живеещите с по-бедна инфраструктура. Миналата година гласувахме доклад за ползата от цифровизацията в сектора на здравеопазването. Това беше в Комисията по околна среда. Мисля, че някои от елемента в този доклад трябва да бъдат включени в настоящия доклад. Трябва да споменем услугите в облака и също така курсове за обучение за гражданите. Има няколко текста в текста, които според мен има нужда да бъдат пояснени допълнително. Според мен не би било проблем да, нещата да се прецизират. Планът за електронно управление трябва да бъде разработен така, че да остане актуален и в бъдеще и да бъде справедлив. Заедно с това смятам, че вървим в правилната посока. Две минути ми отне изказването, госпожо председател. Благодаря, Ричард Сулик. Ďakujem veľmi pekne. No, tiež vítam prácu pani spravodajkyne a <clears throat> благодаря. Искам да благодаря на докладчика а, за добрата работа. Основните основната цел на плана за електронно управление е да се въвеждат новите услуги, които по стандарт да бъдат цифрови. Т.е. да бъдат цифрови по подразбиране. Друг нов момент е единната служба за контакти, По този начин гражданите ще имат по-добър достъп до цифровите услуги. Подкрепям изискването за оперативна съвместимост на системите за електронни услуги, за да могат услугите да бъдат достъпни а, и за граждани от различни държави, тъй като английският език е най-разпространен в Европейският съюз. Смятам, че би било подходящо основните услуги в електронен вид да бъдат предлагани на националния език и в английска версия. стойността на електронните услуги трудно може да бъде определена. И тук трябва да внимаваме да не отворим възможност за корупция, отново, особено в държавите от Южна и Източна Европа. И тук искам да предложа агенцията ОЛАФ да получи специални правомощия за разследване в тази област, за да не остане един беззъб тигър. Смятам, че е важно Европейският съюз да постави определени стандарти, като например цифрови услуги по подразбиране. Искам обаче да изкажа едно предупреждение, да не гледаме през розови очила, когато поставяме изискването всички цифрови услуги да бъдат на разположение на всички и навсякъде, в селските региони. Едва ли това ще бъде възможно да се използват електронни услуги в неотдалечените селца а, мисля, че трябва да започнем от а, въвеждане на системата в големите градове. Uh, thank you. Благодаря, I would, I would... Uh, Аз искам да благодаря на докладчика за извършната работа и искам да хвърля да подчертая принципите, които са и в доклада. Те са много важни за електронното управление крайните услуги. Това е много важно, защото ако искаме хората да могат да попълват формуляри онлайн, но все пак трябва да, се, да отидат лично, няма никакъв смисък. Цифровите подписи, цифровата идентификация, това са ключовите фактори. Необходимостта да се прилага принципа, че данните се въвеждат само един път. Също така значението на защитата на данните, така както посочи докладчика като отправна точка, не като пречка пред единия пазар. Много често държавите членки гледат на цифровизацията като път към по-висока ефективност Всъщност не е само това. Защита на личните данни по подразбиране е много важно. Също така трябва да направим така, че базите данни да бъдат децентрализирани и заедно с това да бъдат свързани помежду си, да има диалог между базите данни, да няма една единствена база данни, която да е, да е изложена на рискове от е, киберсигурност. Гражданите трябва да могат да контролират личните си власти и да проверят кой има достъп до тях и кога. Това е, е това е така в моята страна. Можеш да провериш във всеки един момент кой има достъп до данните ти и да се поинтересуваш защо. По-нататък, що се отнася до принципа, само веднъж комисията трябваше да бъде по-амбициозна в плана за действие, защото ще бъде полезно да видим резултатите от пилотния проект за фирмите. И второ, аз мисля, че комисията няма защо да чака до 2019 година, за да вземе решение за принципа само веднъж. Трябва да работим прагматично, да видим къде могат да се разработят пилотни проекти за улесняване на мобилността на работната сила или цифрови рецепти, хората пътуват и не искат да се отказват от услугите си. Това е много важно, за да покажем, че Европейския съюз може да улесни ежедневния живот на гражданите. Що се отнася до откритите данни, аз мятам, че данните на правителството трябва да са отворени и открити по подразбиране те трябва да се предоставят на специални портали, така че да се използват от частния сектор и гражданите. Защо? В Естония частният сектор заедно с публичния сектор разработи електронни идентификации, защото на банките им беше трудно да идентифицират хората и затова разработиха заедно а, с а, публичния сектор. И накрая е, участието на частния сектор като партньор. Това е много важно, когато говорим и за обществените поръчки. Има критерии за новаторство в правилата за обществените поръчки, но този критерий се прилага много рядко, а трябва да се използва, когато е, властите обявяват търг за обществени поръчки. Много често в търга се дава толкова много информация, че е много малък броят на тези, на фирмите, които могат е, да кандидатстват. Имам и други е, забележки, но това са основните. Андрея Шваб. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на нашия докладчик Сабине Ферхайн за нейната добра работа. Смятам, че тя е засегнала всички основни проблеми, които касаят широколентовият достъп на европейско ниво. А, мисля, че този проблем е достатъчно а, добре осветлен. А, и ясно е, че трябва да се съсредоточим в е, изграждането на широколентовия достъп и трябва да се ориентираме към въпроси, които са урегулирани регулирани от общия регламент за защита на данните. киберсигурността също така се споменава. Не бива да забравяме, че са нужни спешни мерки от страна на публичната администрация, а, така и от а, други а, организации, които работят с данни, за да не бъдем уязвими а, към кибератаки. И за това смятам, че а, трябва да внесем а, едно подобно предложение. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Е, споделям е, казаното в доклада по този доклад. Е, мисля, че това е много важна тема за бъдещето на публичната администрация. Всеки ден ние измерваме разликата услугите, които използваме през интернет и смартфон и унези, които публичната администрация предлага. Аз мисля, че това е един от елементите, по които като Европейски съюз трябва да инвестираме много. Тук трябва да споменем широколентов и интернет, не само в големите градове, но и в по-далечените райони, където да могат да се предлагат повече е, и качествено различни услуги за гражданите. Всичко това предполага възможността да се предлагат е, услуги като електронно здравеопазване. Можем да инвестираме тук, ето защо аз съм доволен от този доклад. Съвсем скоро с нашия докладчик в Сянка ще внесем изменения, но мисля, че посланието е следното. Трябва да инвестираме в тази тема, да гарантираме сигурността и личните данни, за да са спокойни гражданите и публичната администрация и трябва да намалим една много сериозна разлика. Не става дума само за ефективността на публичната администрация. Смятам, че може да се осигури по-голяма ефективност на публичните услуги и е възможно те да се доближат повече до гражданите. Е, благодаря. Следващият оратор е, Карлос Коелю. Благодаря. Благодаря за е, прекрасният проект, който ни представи докладчика. Ще подчертая три въпроса. Най-напред по въпроса за широколентовият интернет, да, той трябва да бъде достъпен и в отдалечените и селски райони да се осигури достъп до данните. Това е от особено значение за целия Европейския съюз. Сабина работи много добре по този въпрос. Вторият въпрос, който Сабина спомена, е принципът всичко на едно гише за публичната администрация. Не е достатъчно да има цифров портал. Най-важното е да се улесни живота на гражданите т.е. не е необходимо да чукам на най-различни врати, а да има да има възможност граждане да получи отговор на всички свои въпроси на едно място. Освен това, трябва да се обменя най-добра практика в тази област. На трето място. Проблем, който ме вълнува е цифровата неграмотност. не спомена това трябва да подобрим цифровите умения на нашите граждани, а както и на държавните служители. Това не може да се приеме за дадено, защото за възрастните е по-трудно да използват цифрови продукти по интелигентен начин. Освен това, победните, унези, които имат по-слаб достъп до цифровите услуги, по-трудно ще се възползват максимално от възможностите на новите услуги. Държавите членки не бива да използват цифровизацията като оправдание за изключване на гражданите от основните услуги. Администрацията трябва да предлага цифровите услуги, но заедно с това трябва да има, услугите трябва да са достъпни на местно ниво. Това е особено важно за тези райони и за тези услуги. за които държавата иска да направи съкръщения. Господин Солтеш. Благодаря много. Нека първо да благодаря на докладчика за изготвения доклад. Той е отличен. Съдържа множество важни елементи, които трябва да се вземат предвид в тази административна област. Колегите обърнаха внимание върху множество елементи и аз ще спомена няколко. Смятам, че комисията би трябвало също да изследва въздействието на цифровизацията и е, положителните влияния и отрицателните влияния въвеждането на нови технологии винаги водят до съответните последици за пазара на труда. Затова трябва да се предвидят възможностите за преструктуриране на пазара на труда, особено в публичната служба позициите трябва да се преструктурират по адекватен начин. Също трябва да се върне внимание на разходите. За съжаление, цифровизацията често води до разходи, които се прехвърлят на потребителя. Това означава, че потребителят бива принуждаван да заплаща за тези услуги. А всъщност това не е редно особено вземайки предвид цифровата администрация. Даже напротив, би трябвало разходите да намалеят. Особено да там, където цифровите въведения са довели до по-голяма ефективност, както и до предотвратяване на корупцията. Разбира се, има и мерки, които са свързани с цифровизацията в обществото и това би могло да създаде нови възможности за нови типове корупция. Така че административните процедури трябва да бъдат възможно най-опростени и да бъдат възможно най-ясни за потребителите. Защото много често нещата са доста осложнени, например, що се отнася до електронното здравеопазване или пък трансграничните въпроси, фискалните въпроси. Така ще се постигне и по-голяма прозрачност за държавната администрация, включително и що се отнася до дейността на бизнеса. А, не трябва да пропускаме въпроса за киберсигурността. Трябва да бъдем особено внимателни. Така че съм съгласен с този подход на докладчика. Ще изготвим няколко изменения от името на групата на зелените, които имат за цел да подобрят доклада. Благодаря. Um, Нека аз направя няколко коментаря, Сабин. Благодаря ти за отличния доклад. Има много елементи в него, с които съм напълно съгласна. По други бих добавила няколко елемента. Що се отнася до подкрепата за разширяване на предоставянето на широколентов интернет, тук ще включа задължението за предоставяне на публична услуга, но има различни начини това да стане и да се финансира. Що се отнася до подхода онлайн и офлайн, пазарът лека по лека ще напредва и може да възникват и допълнителни възможности, така че да не се ограничаваме само до тези възможности, да оставим нещата малко по-гъвкави. За защитата на данните и общия регламент за защита на данните. Изключително важно е да подчертаем, че е, е, следва да се прилагат правилата на този регламент и да не въвеждаме допълнителни или различни формулировки. Що се отнася до обмена на добра практика в областта на съхранението на данни, е добре да се дадат примери, включително естонската система. Радвам се, че, радвам се, че спомена и а, регламента за електронната идентификация и удостоверението на услугите. А, но трябва да има предвид как се отразява това на електронната търговия, така че трябва да сме внимателни. в някои области може да се променят правилата за държавните поръчки, така че трябва също да сме внимателни. Що се отнася до измененията на адрес за сигурността, Очаквам ги с нетърпение, особено що се отнася до информираността на потребителите за това какви мерки могат да предприемат, за да подобрят собствената си сигурност. Мисля, че има много потребители, които има какво да направят, за да си подобрят е, киберсигурността. Събин, заповядай. Много благодаря на вашите коментари. Много се радвам, че като цяло мислим и действаме в е, една и съща посока. Радвам също така, че споменахте по-подробно някои аспекти, които аз просто само споменах. Разбира се, във времето, с което разполагам, за да представя доклада, не можах да се спра подробно на всичко. Радвам се на нашето добро сътрудничество. Искам да спомена специално защитата на данните, сигурността на данните и сигурността по подразбиране. Тук трябва да се оценят и да се включат аспектите на сигурността при разработването на продуктите. Оперативната съвместимост е много важна, когато говорим за трансгранични услуги, но също така трябва да има съвместимост и между различни органи в рамките на една и съща държава. Ще дам един отрицателен пример в ситуацията с мигрантите в Германия. Онези данни, които се записват на местно ниво, свързани с беженците, не могат да не са съвместими с базите данни на национално ниво. Така че, когато се събират данни, трябва да се обърне внимание да има оперативна съвместимост не само а, през граница, а и между отделните служби а, в полза на гражданите и на потребителите трябва да се спрем по-подробно, може би, на този аспект в доклада. Радвам се на всички останали ваши предложения и а, изменения, които ще внесете. Смятам, че заедно ще постигнем един добър доклад и се радвам на по-нататъчното ни сътрудничество. Представителите на комисията искат ли да вземат думата? Не в такъв случай. Крайният срок за подаване на изменение 28 феврари. Благодаря ви много за коментарите. Сега преминаваме към Европейския кодекс за електронните комуникации. Докладчика е Дита Харанзова. Нека първо да кажа няколко уводни думи по въпроса. Става дума за пакет предложения за промяна на европейското право, свързано с електронните комуникации и то за сериозни проблеми имко ще играе важна роля и ще има изключителни компетенции върху няколко важни въпроса. Искам особено да, силно да благодаря на Биргит от секретарията на, и на Пирнос за положения труд за уточняване на компетенциите с Комисията по промишленост особено що се отнася до въпросите, засягащи потребителите, както и а, до въпросите, свързани с предходни прецеденти за разпределение на компетенциите. Много е важна темата и работата ще бъде а, сложна и комплексна. Трябва всички подробности да се изпипат. Има обаче някои недостатъци в качеството на документите, дошли от комисията. Да кажем това, че има разлики между различните езикови версии. Особено, що се отнася до мотивите в прембила, а пък има и фактически грешки в текста на комисията. Текстът е много дълъг, така че това е разбираемо, обаче трябва да намерим начин да се справим с тези проблеми, за да може Дита и целият екип да работят възможно най-ефективно. Има ли представители на комисията, които следят? И така, призоваваме комисията да направи всичко възможно да подпомогне с законодателните органи във всички области, за да се намерят възможно най-подходящите и бързи решения. И там, където има различни варианти на различните езици, да се оточни е, кой е верният. По някой път комисията се свързва бързо с, с докладчика и е, се предлагат промени за изчистване на текста. Ще работим с колегите от Комисията по промишленост, за да намерим възможно най-добрите административни и технически решения за бързо придвижване на темата напред. И така. По-конкретно имаме изключителни компетенции по правата на крайния потребител, задълженията за предоставяне на универсална услуга, а пък в, а пък в някои области имаме съвместни компетенции, особено що се отнася до комуникации, не основани на ам, цифрова основа. В Итре е Пилар Кастел Девера, а пък в нашата комисия докладчиката е Дита Харанзова, на която давам думата. Благодаря, госпожо председател. Както правилно посочихте, темата е доста сложна, доста подробна, така че няма как да се спра на всички важни елементи днес, но ще се спра поне на онези елементи, които са пряко свързани с работата на нашата парламентарна комисия. Както и вие направихте, госпожо председател, искам и аз да благодаря за положения труд на колегите от секретарията, що се отнася до компетенциите. Що се отнася до исканията за срещи, свързани с тази тема, броят им е много голям и това показва колко е важна темата за нашата комисия. Има доста припокривания между различни елементи на директивата. Някои са в компетенциите на ИТРЕ, други са в наши компетенции. И нашата, нашето проекто становище има за цел да препоръча най-добрите възможни изменения, като тези изменения ще се разглеждат като не по-маловажни от всички останали изменения към проекта доклада. По задължението за предоставяне на универсална услуга подкрепям направените предложения от комисията Интернетът е много важен за нашето общество и може да бъде разглеждан като инструмент. Нещо като комунална услуга, чието разпространение е не по-малко важно от предоставянето на електричество или пък на газ за отопление. Необходимо е предоставянето на достъп до интернет да е включващо, всеобхващащо и да е достъпно за хората с увреждания. Широко лентов интернет вече става достъпен за все повече от гражданите. От тък нататък трябва да се занимаем повече с това, доколко гражданите могат да си позволят тези услуги. има някои области в селските райони, където и наличността на широко лента в интернет е известен проблем, но най-важният въпрос е достъпността, финансовата достъпност. За това трябва да се потърси възможно най-ефективен от финансова гледна точка начин за предоставяне на услугата и не трябва да забравяме, че по някой път мобилното предоставяне на услугата може да се окаже по-ефтино, отколкото стационарното. По-настоящем се предполагат на операторите да поемат разходите за крайната услуга, но комисията предлага това да са държавите членки. Това ще е сериозен проблем на спорове. Предложението на комисията е цената на универсалната услуга да бъде покрита от държавите членки. Не става дума само за универсална услуга, за гласови телефонни разговори. Интернет вече е от основно значение за цялостното функциониране на обществото, така както са и пътищата. И ангажиментът да има достъп за всички трябва да бъде а, общ ангажимент за цялото общество. Също времено обаче тежестта не трябва да бъде прекомерна за държавите членки и точно за това трябва много внимателно да формулираме изискванията си, що се отнася до достъпа до универсална услуга. Това може да бъдат 100 гигабайта на секунда много е важно текстът, който изготвим, да е, е, да е последователно свързан с останалите текстове по дигиталните услуги. Колкото по-приобщаваща е услугата, толкова по-лесно потребителите ще се информират за правата си и толкова по-лесно ще е и за бизнеса да предоставя услуги навсякъде в Европа. Затова хармонизацията трябва да е пълна, с много малко изключение да кажем, по отношение на дължината на, на максималното продължение на договорите. По някой път е по-добре да има хармонизация, отколкото да се запази фрагментация, която затваря пазара на национално равнище. Вече бяха правени а, опити а, ще се опитам да защита отново това предложение, но ще има нужда от повече подкрепа. Що се отнася до преносимостта на услугата, искам да изясня няколко въпроса. Първо, защо подкрепям потребителите да могат да сменят доставчиците бързо? Има разлика от прехвърляне от ADSL на ADSL и от ADSL на кабел. Затова трябва да уточним нещата, да видим точно как фирмите и потребителите ще прилагат това на практика. По едно, едно, две приемам включването на информацията за разположението на съответното устройство, обаче въпросът е какво се има предвид по отношение на измерима заплаха. Процедурата в член 59 е твърде бавна за спешни ситуации. Що се отнася до превключване на, от система основана на номера на такава, която е независима от номерата. Там се изискват повече технически подробности. За хората с увреждания е важно всички комуникационни услуги и оборудване да са достъпни за хората с увреждания. Това трябва да е включено или тук в е, кодекса, или в е, законовия текст за достъпността. Трябва да е част от европейското право и е добре да се включи в, и в двата текста. И накрая, госпожа председател, един по-общ коментар за предоставящите е, услуги в е, онлайн средата. Това е предложение, което е насочено към ам, бъдещето. И по-настоящем не мисля, че има ам, достатъчно добра причина да се е, прилага една и съща регламентация за различните видове услуги, независимо от това дали са основани на номера или нещо. Се отнася до текстовите съобщения. Операторите може би продават по-малко текстови съобщения поради развитието на интернет, но самият факт, че се твърди... Е, е, но това означава на практика, че продават повече данни. Така да намерим подходящо равновесие и да работим в сътрудничество с ИТРЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за отличния преглед. Ламберт Ван Нисълрой. Благодаря за тази възможност. Благодаря за благодаря за това встъпление в дебата. Няколко общи коментара, защото предстои изслушване, което е много важно и както казахте, има много интерес и от потребителите, и от фирмите. Това е особено важно, тъй като Европа има нужда от добавена стойност. Е, това досие е, ни засяга много граждан и ни доближава до гражданите. Втори коментар. Новият баланс от 2005 година много неща се промениха от периода 2005 и 2009 година. Много от телекомите имат подобен подход в, в Европа. Те осигуряват много добро качество, но им е трудно да се справят с новостите. Що се отнася до е, финансови аспект те имат а, много задължения, а други печелят пари. Така че има нужда от по-добър баланс и това е включено в предложението. По-нататък ситуацията във вътрешния пазар. В миналото, в а, няколко части, например в съвета, по повод на спектъра и други, не искаше да предприеме нещо. А сега това е изпитание за Европа. Готови ли сме да вървим напред или не? Този файл ще покаже дали сме само националисти или пък използваме новата възможност. Това са трите коментара, които исках да направя. Съгласен съм с правата на крайните потребители и вашия подход – Всъщност ние имаме много добри стандарти а, на защита за крайните потребители. А, много е добро съотношението между цената и качеството. Но това, което ме притеснява е, че максималната продължителност на договора е 24 месеца. Според мен, в днешния забързан свят този срок трябва да бъде 12 месеца, тъй като това съответства повече на действителността. Що се отнася до неотложните ситуации, услугите, не само стационарните, трябва да бъдат обвързани с качество и надежност. Що се отнася до всеобщите услуги, да, малко е трудно. Ако искате държавите членки да платят, за да могат всички да имат достъп, на този етап Миналата година, например, много държави членки не можаха, е, аз съм един от тях, не можаха да платят съфинансирането, сега им казваме, че трябва да плащат. Въпросът е дали телекомите да го направят, другите доставчици. За мен това е, въпросът е открит. Готов съм да работя от името на НП, Готов съм да приема много от предложенията. И нека да се придържаме към идеите на ИТРЕ. И по-късно, както видяхме и в миналото, трябва да се разберем със съвет. Може би няма да е лесно да, да ги потикне в правилната посока. Благодаря. Микрофон за председателката. От името на колегата Мици, която не може да присъства, искам да представя следните бележки по въпроса за кодекса за електронни комуникации. Дейността е в начален етап и госпожа Мици има нужда от повече време, за да анализира това сложно предложение, което модифицира четири съществуващи директиви в една задълбочена реформа на телекомуникациите в Европейския съюз. Пазара на телекомуникации е важен сектор за всички европейски граждани. Ревизирането на режима на Европейския съюз за телекомуникациите и има сериозен потенциал за да се улесни цифровизацията и да улесни новаторството, конкурентоспособността и растежа. Колегата Мицив приема благоприятно, благоприятно предложението на комисията. Тя смята, Кодексът е полезен за да положи основата, на която да се осигури комуникация. От тази гледна точка това е повод за засилване на конкуренцията и защитата на потребителите на телекомуникационния пазар, като докладчик в сянка от групата на Сирийските и демократите основният приоритет ще бъде да се направи така, че кодекса да осигурява нормативна база, която да е ориентиран към днешните и бъдещи предизвикателства, ще се съсредоточи върху защитата на конкуренцията на пазара на е, стационарните и мобилни телекомуникации и да се осигури по-високо ниво на защита на потребителите. Освен това, ще държи много на правото на достъп до интернет, достъп който да е открит и премахване на географските бариери. Новите норми трябва да продължават е, да опазват конкуренцията на пазара на телекомуникациите, така че всички участници да могат да се конкурират, за да спечелят доверието на гражданите посредством достъпни цени, качество на услугата и модерни услуги. Що се отнася режима за достъп до пазара, кодекса трябва да направи така, че новите оператори да имат достъп до инфраструктурата на разумни и справедливи цени и условия, така че да се осигури конкурентоспособност на пазара. Освен това имаме нужда от сериозно внимание върху мерките в, подношение на съвместни инвестиции в сектора ще повлияят върху поведението и практиката в областта на нелоялната конкуренция. След междуинституционалното споразумение от миналата седмица, което е последната стъпка за окончателно премахване на тарифите за роуминг, госпожа Мици смята, че е дошъл момента да се сложи край на неоправданата дискриминация при цените на телекомуникациите. Потребителите не трябва да се притесняват от това, че ще изпратят СМС от своята страна на друг потребител от е, друга страна на Европейския съюз. Не трябва да има дискриминация при цените въз основа на происхода или адресата на съобщението. Този кодекс може да бъде чудесен повод, е, за да сложи край на необоснованата ценова дискриминация при телекомуникациите. Трябва да актуализираме нормите защита на потребителите при с оглед на сегашното състояние на пазара, така че лицата да могат да използват а, широка гама от услуги, като те, традиционна телефония, съобщения, WhatsApp, Skype. сегашните норми се оказват неадекватни и възможността за осигуряване на ефективна защита в новите сектори. Трябва да се борим а, с, всички бариери в сектора и накрая Марлен се надява да работи с докладчика и другите докладчи в сянка, за да се получи удовлетворителен крайен резултат. Благодаря. Аз съм докладчик от името на ЕКАРЕ. Първо, административен въпрос. И аз получих много запитвания от различни заинтересовани лица и регулатори, оператори и групи на потребителите. И аз самата ще организирам кръгла маса, на която те да дойдат да представят своите гледища. Предложила съм, предвидила съм няколко часа, така че ако можете, заповядайте. Слъжете се с моя кабинет. Реформите в пакета следва да се приветстват. Конкуренцията трябва да бъде силна. Трябва да можем да стимулираме инвестициите и да подкрепим и да даваме възможност потребителите да имат избор. Законодателство трябва да е ориентирано към бъдещето и да е в услуга на новаторството. Приключихме работа по пакета за единия телекомуникационен пазар. Има елементи в областта на правата на крайните потребители, които не успяха да влязат в този пакет и това трябва да стане. Има обаче области, в които по които трябва да се замислим, за да се постигне баланс между е, среда, която насърчава инвестициите и новаторството от една среда и защитата на потребителите от друга. Този баланс трябва да се постигне, що се отнася до защита на потребителите. Да, раз, е, е, докладчикът призовава за един набор от правила, но понякога може би на практика това често не е лесно, особено що се отнася до защита на потребителите. Трябва да изградим рамка, която да осигурява сигурност за бизнеса, но заедно с това отчита наличието на различия между пазарите. Има разпоредби, има различни разпоредби в а, които има нужда от повече права за потребителите. Аз, например, подписах а, два 24-месечни договора. За единия е за 15 а, годишния мисин, а другия за 17 годишния мисин, защото си мисля, че така те ще и имат повече финансова отговорност. Исках заедно с това обаче да мога да прекратя предсрочно договора. И така, аз и така, аз мисля, че трябва потребителите да имат възможности за избор. Що се отнася за обединяването на различни договори, понякога фирмите имат своите съображения. Решихме да не, забравя, да не забраняваме това обвързване, но потребителите да могат да разделят някои елементи от пакета. Що се отнася до информацията, да, полезно е да има прозрачност и насоки, за да има сравнимост на офертите. Знаем също така, че потребителите не четат всеки детайл, така че потребителите трябва да разполагат с основните данни и местните власти трябва да могат да добавят някои правила. Що се отнася до разширяването на разпоредбите а, за. А, онлайн участниците, не се, не се гарантира непременно една и съща оферта. Що се отнася до USO и универсалната услуга, издълженца за универсална услуга, това е много важно. Много е важно всички потребители да имат, да имат достъпен достъп до интернет, но в селските райони, например, има някои проблеми и трябва да, да отчитаме това и да отчитаме въпросите свързани с финансирането. Ако всичко беше оставено на ниво държава членка, не щяхме да а, постигнем някои успехи, като инвестициите от страна на частния сектор. И така трябва да се погрижим да има гъвкавост в задължението за всеобщите услуги. Разчитам, радвам се, че ще работим заедно и че ще навлезем в тези детайли, е, на които потребителите държат. Е, Джулия Рейда. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика. Действително доста сложна е темата и се засягат доста въпроси. Много от важните въпроси бяха вече споменати. Е, ще се спра на тези, по които ролята на имко е отрешаващо значение. Най-важният въпрос е обаче какви са определенията, какво е приложеното поле и съм съгласна, че трябва да вземем предвид е, особените характеристики на услугите ОТТ на тези онлайн е, плеери, защото има разлика, има различни е, телекомуникационни услуги, които се предоставят. Е, от една страна може да се предоставят от фирми, които имат контрол върху инфраструктурата, от друга страна може да няма съответната фирма контрол върху инфраструктурата. И въпросът е също да вземем предвид разликите между комуникационните услуги, основани на телефонен номер и тези, които не са основани на телефонен номер. И най-важното е да има възможно най-малки задължения, що се отнася до а, разширяването на задължения към услугите ОТТ, Over the Top. Е, правата трябва да... Е, е, защита на потребителите трябва да е такава, каквато се изисква за всеки съответен отрасъл. Не всеки може да се радва на отличния съвет е, на който се радват членовете на семейството на председателя на Комисията по защита на потребителите. Не е достатъчна информация за потребителите в момента, що се отнася до определените е, правила за отраслите и ние, както и докладчика, бихме искали да има последователност между предложенията за е, договори в цифрови отрасъл и, контекст, и кодекса за електронните комуникации, особено що се отнася до преустановяването на действието на договора, на техното продължение и пакетите услуги. Там, където има пакетирани услуги, би било доста объркващо, ако правилата в, двете, в двата текста са различни. Също се радваме, че има разпоредба за прозрачност, която да помага на потребителите да вземат решения при прехвърлянето от един оператор към друг, т.е. инструментите за сравнимост са много важни. Трябва да видим и какво, с какво разполагаме на, в регламента за единния пазар за правата на потребителите. Там вече имаме, например, правило, че потребителите могат свободно да си избират какво да е крайното оборудване на терминала, защо тогава се говори тук за задължение за информираност, при положение, че няма нужда да се налагат, че няма, нямат право да налагат ограничения. Знам, че трябва да гласуваме съвсем накратко за защита на потребителите, що се отнася до пълната хармонизация, ако е на най-високо равнище, сме съгласни. Универсалната услуга, много положително нещо. Хубаво е, че се включва широко лентови интернет. Трябва да сме амбициозни. И накрая в предложението има една точка, която не е от изключителна компетенция на имко, дава на крайните потребители правото да споделят с други достъпа до своята Wi-Fi връзка. Обаче въпросът е не само договорно да е възможно, но да има същата защита по Сейф Харбър, така че как, так, за НПО-та, както се прилага за търговските фирми. Кая Калас и след това комисията. Два коментара, съвсем кратки. Първо по едно, едно, две. Тук въпросът не е толкова за равнопоставеността на пазара между операторите на телекоми и предоставящите услуги, ползващи тази инфраструктура. Въпросът е, ако някой се обажда на някого, разговорът да може да премине и трябва много да внимаваме как ще въздействат нашите правила на практика. Това, което спомена Джулия Реда, за пакетираните услуги, а, когато имаме определена продължителност на договора и правила за преустановяването му, виждаме все по-голямо сближаване между договорите за мобилни телефони и за аудиовизуални услуги. Трябва да постигнем последователност и пълна хармонизация. Не е допустимо пакети, пакетните э, договори за услуги да са такива, че е, е, някои елементи от тях да се подчиняват на национално право, а други на европейско, защото на, не всичко е еднакво хармони, хармонизирано. Комисията, заповядайте. Благодаря. Ще работим в областта на езиковите услуги с, а, е, а, е, и по високо скоростния интернет. Ще работим с нашите колеги в Генерална дирекция правосъдие, както и колегите от ТИТРЕ за дигиталното съдържание и за достъпността на услугите за потребителите с увреждания. Приветстваме искането за пълна хармонизация, за инструменти за сравняване. Обяснение за ОТТ. Нашият подход не се основава на въпросите за предоставянето на услуги, ами и за търсенето на услуги от гледна точка на крайния потребител. И въпросът е има ли някакви пропуски при защитата на крайния потребител, що се отнася до неговата сигурност, до личните му, личната му неприкосновеност и прочие и смятаме, че трябва да се прилагат съответните задължения за предоставящите услуги за едно, едно, две. Вземе предвид направените коментари и за евентуалното разширяване е, към услуги независещи от е, номера на, потреб... Не, от, номер на потребителя. Да, ако дадени потребители а, се откажат, а, преминат към друга система, където няма телефонен номер, трябва да се гарантира възможност за достъп до услугите за помощ при спешни ситуации. За пакетите а, не искаме да ги забраним. Много потребители са доволни. Въпросът е, че някои от тях се превръщат в обвързващ ангажимент за някои потребители. И често потребителите не четат всички подробности на договора, затова предлагаме да има обобщение на договора. Що се отнесе до различията в цените, не мислим, че, те, че са необходими специални инструменти трябва да има регулация на предоставящите услуги от ЕТ и също времено да се вземе предвид какво ще е влиянието на хармонизирането върху международните разходи. Благодаря. Сега докладчик иска ли да а, обобщи? Искам да благодаря на колегите си по време на а, тази първа размяна на мнения. Смятам, че дискусията ви ще бъде много интересна в следващите седмици и месеци. Надявам се, че част от кръглата маса, която аз също смятам да организирам и слушването в ИМКО ще донесе повече яснота по някои основни въпроси, така че радвам се на бъдещето ми сътрудничество с колегите. Благодаря. Изслушването е на 21 март в нашата комисия. We are now going to vote. Сега преминаваме към гласуването. Ще гласуваме а, предложението за становище на господин Коферати. В момента, казвам това за колегите, които се появиха, а, ако вота ни за типовото одобрение а, приключи по-рано, ще а, разгледаме някои точки от дневния ред, които са предвидени за следобяда по-рано сутринта, така че някои колеги ще могат да освободят четвъртък следобяда ще пишем как са се развили нещата и ще ви изпратим имейли. Така че надявам се да можем да изтеглим дневния си ред малко напред, в случай, че гласуването ни за типовото одобрение продължи по-кратко. Сега Серджо Коферати за цифровизацията на европейската промишленост. Компромисно приложение е прието. Компромис 2. 10 за, против, въздържали се,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 8 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отпада. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се.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 един глас против, няма въздържали се. Поздравление за Седжо Коферати. The sooner I see the voting list for Thursday, the faster I will be able to... Колкото по-бързо се здобие с списъка за гласуване за четвъртък, толкова по-бързо ще мога да реагирам. Следващата точка на дневния ред е а, Антонио Лопес Кастурес Уайт и неговият а, доклад за свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването европейското общество в ерата на гигабитовия интернет, технологията от пето поколение. Разглеждаме становището, базирано на съобщението на комисията за 5G технологиите от пето поколение. Нашият докладчик е господин Антонио Лопес Историс Уайт. и му давам веднага думата. Um, <clears throat> no está de más que subrayemos en esta comisión que cada oportunidad de potenciar un sector de... В тази връзка трябва да подчертаем, че uh, Става въпрос за много важен бранш, в който искаме да постигнем растеж е, за повече благоденствие, повече работни места и за повече шансове на нашите граждани, което ще означава, че отчитаме и важността на нашия мандат. Гледаме към бъдещето в момента а, няма да станем известни с а, работата по тази тема още сега, а просто влагаме усилия за бъдещето на гражданите от Европейския съюз. А, преди години въведохме 2G мрежата много успешно в Европа. След това се оттеглихме и отстъпихме лидерството на други региони при въвеждането на 4G. Сега искаме при въвеждането на 5G технологиите да станем световни лидери. Този доклад е посветен на нашата визия за постигането на по-конкурентоспособен вътрешен пазар. Искаме да създадем условия за повече работни места и повече благоденствие. Четвъртата индустриална революция се извършва в областта на технологиите. Става въпрос за автоматизация, обмен на технологии в производствената област. Става въпрос за така наречения интернет на нещата, компютърното изчисление в облак и кибертехнологиите. Европа трябва да бъде новаторска, за да стане лидер на пазара. И трябва да има съюз, така да се каже, между потребителите и производителите. Ако искаме да станем лидери, трябва да използваме стратегическите шансове на Европа. И ако искаме да ръководим процеса, трябва да приложим предложеният от комисията план. става въпрос за плана на въвеждането на 5G технологиите на вътрешния пазар, на широколентовия интернет, особено в селските региони, който ще подобри положението там и ще даде възможност на хората да участват в обмена на информация. Разбира се, много по-лесен е достъпът до широколентов интернет в градовете, но в селските региони животът като цяло е по-ефтин. Трябва да обединим нашите усилия, за да се превърнем в авангард и да използваме огромните предимства на международно ниво за нас от въвеждането на тези нови технологии. И за това е важно да приемем мерки, насочени към бъдещето, които а, да са в посока иновации, стимулиране на конкуренцията а, и интелигентна данъчна политика. По този начин инвестициите ще бъдат насочени в специфични области, ще бъдат разработени нови услуги и в крайна сметка ще бъдат привлечени допълнителни инвестиции. Това е нашата цел и за това е нужно да се спазват основни изисквания при разпределянето на нови радиочастоти в областта на 700 мегахерцовата частота трябва да има взаимодействие между публични и частни инвестиции, за да постигнем успех. Трябва да хармонизираме всички, е, целият радиочастотен спектър е, около 600 МГц, за да можем да въведем е, новите 5G технологии. До края на 2017 година трябва да има яснота а, трябва да има общоприяти промишлени стандарти а, за устройства, използващи 5G, за да се осъществи възможно най-бързо интернетът на нещата. А, и тук Европейският съюз трябва да има водеща роля ако Европа няма модерни дигитални мрежи и съответна инфраструктура, която да осигурява бърза връзка и бърз достъп, рискуваме да не бъдем толкова атрактивни като място за инвестиции и като обмен на данни. Така ще загубим водещата си позиция. За това трябва да има нормиране, трябва да има общоприяти стандарти, за да не се допусне разпокъсаност, която ще затрудни оперативната съвместимост. искаме цифров вътрешен пазар, който, в който да няма бариери. искаме също така да сме водещи при разработването на глобалните стандарти. А, поставили сме си за цел новите стандарти за 5G технологиите да бъдат готови до края на 2019 година. А, комисията предвижда план за действие за въвеждането на 5G технологиите, а, който ще доведе до създаването на 5 милиона работни места. В момента също има растеж, увеличаване на работните места, но той е доста по-малък. Продължава да бъде висока младежката безработица, например ще а, постигнем по-голяма динамика на вътрешния пазар, ако създадем повече работни места, особено за младежите. А, един процъфтяващ цифров пазар ще създаде най-качествените нови работни места. А, сега искам да благодаря на докладчиците в Сянка за всички а, техни полезни мнения продължавам да съм отворен към обсъждане и към мненията на моите колеги. Очаквам ви с интерес. Благодаря. Благодаря. Докладчик от името на социалистите е Серджо Гутиерес. Благодаря за този проект за доклад. Благодаря и за казаното, тъй като ние имаме подобни политически цели. Стратегията за 5G в една обща рамка е една глобална стратегия за Европейския съюз за осигуряване на повече конкурентоспособност, устойчив растеж и пост и вътрешен пазар – който да е истински единен пазар, използващ новите технологии. Всичко това е част от нашите цели за свързаност. Споделяме тези цели. Става дума за конкурентно, за конкурентно предимство, става дума и за много социални и екологични предимства. Мрежата 5G за нас е, трябва да бъде за нас изключително важна по различни причини, различни цели за телемедицината, за автономните автомобили, за по-добра конкурентоспособност на малките и средни предприятия, за по-добра конкурентоспособност благодарение на видеоконкуренциите и изобщо всички аспекти на ежедневния живот на гражданите. Всички политици трябва да се отнесат много сериозно към този проект. Да, вярно е. Малко сме закъснели. Става дума за една стратегия след 4G, която ни поставя в неблагоприятно положение от гледна точка на конкурентоспособността, така че нека да не изпуснем влака на бъдещето в областта на инвестициите. Целите са добри, докладите са добри, най-важното обаче е да се направят инвестиции, публични инвестиции, но най-вече частни инвестиции. За това имаме нужда от бърза и амбициозна цел, за да можем да изградим нужните инфраструктури, да изградим, да доизградим вече съществуващите 150 милиарда цифрата, която е изчислила комисията, че е необходима за тези инвестиции. Публичният сектор трябва да осигури правна сигурност, но също така и е, обучението. Всички тези данни са от особено значение, защото те ще са определящи за това дали сме на време или сме закъснели по отношение на 5G. С всяка техническа новост е ясно, че възникват различни различия между града и селските райони между гражданите, между тези, които нямат достъп до тези технологии или допълнителни технологии. С други думи, налага се да се направи всичко възможно, за да се премахнат тези различия. Говорим за цифровата, за цифровото различие трябва да приложим всички нови допълнителни технологии, за да се преодолеят различията. Комисията следва да заложи повече на тези новости, за да могат малките и средни предприятия да имат достъп до тези технологии, за да се избегнат нова, ново цифрово разделение – По-нататък аз мятам, че нормите трябва да бъдат преразгледани. Не само нормите, но и данъчното облагане. Докладчикът говори за интелигентно данъчно облагане. Когато се говори за интелигентно данъчно облагане, аз не мога да не аплодирам но смятате ли, господин председател, че данъчното облагане може да бъде по-интелигентно, отколкото е в днешно време? Бихте ли обяснили какво разбирате по това понятие и какъв график предвиждате? При всички случаи, благодаря на Антонио за доклада. И имаме е, желание да работим с вас. Господин Сули, Искам да подкрепя моя колега. Ако Европейският съюз може да помогне някъде, то това е именно при изграждането и поставянето на стандарти за 5G технологиите и за регулирането на частотите. Предложението на комисията съдържа план без много подробности. Аз Подкрепям партньорство между промишлеността, сектора на телеком и сектора на услуги извън телеком. Създаването на това партньорство ще бъде много полезно. А, онова, което много ме зарадва е съобщение на комисията, а, наречено Телекомуникационен кодекс на Европейската комисия, който съдържа правила за 5G технологиите. Действително, комисията трябва да зададе основните правила за регулиране. но трябва да бъде регламентирано само най-основното и най-важното. И искам да повторя нещо, което вече казах по време на първото ми изказване то се касае до Европа. Иллюзия е да се мисли, че промишлеността в цяла Европа и в селските райони ще може да предложи достъп до мрежа от пето поколение. би било по-скоро спирачка за бъдещото развитие, да се опитаме да въведем повсеместно тези технологии. Европейският съюз трябва да напредне по-бързо, защото вече изоставаме в сравнение с други региони. Това искам да кажа. Благодаря. Господин Локегард не е тук. Адита е замества Мортън. Най-напред искам да извиня Мортън за отсъствието. Той приветства идеите в двете съобщения на комисията. Благодари на докладчика за проекто доклада. Той смята, че тези две теми 5G и интернет обществото заслужават свой, свой становища смята, че становищата са трудно разбираеми, тъй като са претрупани. Темите са много важни за цифрови единен пазар, следователно ние трябва да се погрижим да от имко да разработим добър текст и той предлага някои дребни поправки, за да се прецизират определени части от текста. Е, има ли представител на зелените? Е, представител на друга група? Не, докладчикът има думата. Е, има ли представител на комисията? Комисията иска ли да каже нещо? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. От името на Европейската комисия искам да кажа, че приветстваме елементите на представеното днес становище. Мисля, от гледна точка на гигабит обществото е много важно да се каже, че а, и инфраструктура за свързаността е много важна не само за 5G, но и за всички елементи на цифровия единен пазар. Ето защо ние сме на една вълна с докладчика. Много е важно селските райони да не изостават от тези тенденции. Съгласни сме с господин Сулик, че не всяко селце ще получи веднага технологията гигабит е, обществото предполага цел до 2020 година. Е, от инвестиционна гледна точка това е съвсем близо. Е, целта е да се свържат всички с 150 мегабита в секунда не бихме искали да инвестираме средства, особено публични средства, което беше, както беше казано, ще е необходимо да се постигне тази амбиция в всяка технология, която е а, било технически а, сложна, било особено скъпа. Що се отнася до инвестициите, напълно съм съгласна, че предизвикателството от чисто финансова гледна точка си оставя, остава сериозно, но Нека да повторя това, което вече казах. Надявам се, че ще подкрепите подхода, който предполага регулаторни финансови стимули, така че всичко онова, което се предприеме, да ни доближи до целта за съвременно, свързано и висококачествено общество с а, а, интернет свързаност и мрежа. Няколко думи от мен самата. Аз съм твърдо убедена, че селските райони трябва да бъдат свързани. Разбирам обаче също така, че операторите, които искат да изградят 5G мрежа, искат да свържат всички 200 метра. Това няма да може да стане в селските райони, така че ще и има нужда от различни технологии и различии между свързаността в градските и селските райони. Трябва да разберем а, това. Сега докладчикът има думата или пък да приключихме. Срока за внасяне на изменения е деня на Свети Валентин. Това е защото всички ние обичаме 5G, така в 14 февруари на обяд. Следваща точка в дневния ред е доклада на Паскал Дюран за по-дълъг срок за стоките ползи за потребителите и предприятията. Говорейки за по-дълъг срок – Докладчика трябваше да чака много време преди да му позволят да го внесе. И така, Паскал Дюран, заповядайте да представите своя доклад. Да, мерси, Вики, съвсем бързо, въпреки, че моят доклад не е толкова секси за Свети Валентин като 5G. Заедно с това е важна тема. Нека само да ви представя контекста, в който се предлага този доклад. Чисто и просто, защото ние осъзнаваме, че в Европа трудно се развива е, индустрия, характеризираща се с високо качество. Въпреки, че това е марката на европейската индустрия и много е важно потребителите да проявяват интерес. Економически селен комитет прие становище през 2013 година, прият с консенсус. Е, работниците, потребителите и е, фирмите настояват е, комисията да се занимае с срока, с, с, с срока на годност на продуктите, е, както за да могат гражданите да са по-наясно с качеството на продуктите, които купуват. Докладът не е ориентиран само към програмираното устаряване на продуктите и амортизация на продуктите, което е тема на национално законодателство. Програмираното устаряване е свързано с, е свързано с доброволното удължаване на срока на годност производителите искат доброволност, производителите, а които не искат да осигуряват такава продължителност, не е тема на моят доклад. Моята цел е е да направим така, е да, е да, си, да използваме максимално качествата на високо квалифицираната на работна ръка а, и да разполагаме с най-добрите инженери. И имаме и добра покупателна способност потребителите, една част от тях са готови да а, платят повече за а, качествени продукти. То това е контекста, направени средица редица проучвания, в това число от нашата комисия. Е, има и едно становище, което беше разработено от Кристал Мозе от името на комисията Енви. Там е, е показано, че ние можем да се опитаме да сближим позициите си по тази тема. Няма да влизам сега в е, детайлите. Само ще ви кажа какви са основните области. Основната област за заедостта и потребителите, а именно възможността стоките да се ремонтират. Класическия пример е с този телефон на iPhone. Сега а, излезе iPhone 7 до iPhone 4. Батерията беше залепена телефона работеше много добре, но батерията не можеше да смени без да се е, щупи телефона. Само, че батерията е като гумата на автомобила. Това е решение на производителя, не, не е измама. един телефон като този струва 800 евро и една част от населението не може да просто да смени телефон. И под натиск на американските потребители сега а, батериите могат а, да се а, вадят а, с 4 винта и не струва по-скъпо. Този е, пример е широко познат, но има и много други примери. Перални машини, част от е, чието дисплей е, е залепен и той не може да се смени, защото има електрически проблем с кабелите. И ако искам да сменя този блок, трябва чисто и просто да си купя нова Перални машина в Германия се а, изчезнаха много работни места а, в областта на ремонтите. Сега а, ние сме в обществе, живеем в общество на еднократната употреба, купуваме, използваме и хвърляме. Това е глупаво Всич... Трябва да се запазят а, частите от а, продуктите, а, тъй като всичко това струва скъпо. И като материали, и петрол, и така нататък. И така. Да се положат усилия в съгласие с синдикатите и предприятията. Не става дума за принуди, които да са неприемливи за пазара да се подобри възможността за ремонтиране на продуктите, да се повиши трайността на продуктите, защото Европа ще спечели, ако стоките и са качествени. Виждаме го с автомобилите. Е, Германия е чудесен пример. Е, електродомакинските уреди. Нека Европа още един път да е района, който произвежда най-трайните стоки и да се гордеем с европейското производство. Трето, информирането на потребителите. Когато потребителят закупи дадена стока, също това е социален въпрос. Най-бедните купуват най-ефтините стоки, само че те са произведени при по- много по-низки разходи Китай и другаде но много често, в крайна сметка, най-бедните са тези, които плащат най-високата цена. И така, като цяло, това са основните области. Няма да влизам в детайлите. Изчаквам. Ще изчакам вашите коментари. Потребление, заетост, качество и трайност, за да се за да се възползвам максимално от материалите и суровините. Ето това са основните насоки на моят доклад. Председателката. Докладчикът на ЕНП е Адам Шефилд. Е, дякую, пани Шенчанца. Благодаря, госпожо председател. ще бъде прием. Имам възражение срещу този доклад. Ще бъде и кратък. Великобритания взе решение да напусне Европейския съюз. Много от нашите съграждани бяха шокирани, когато това стана. И все още има от какво да се безпокоим. Някои от нас в Европейския парламент правят много усилия, за да променят нещата да промени правилата за конкуренцията, да се, да се създаде равнопоставеност на пазара. Те си мислят, че с правила нещата могат да се променят и светът може да стане идеален, светът, в който злото вече няма да съществува, ще съществува само доброто, продуктите ще имат безкрайен живот и ще бъдат раздавани безплатно. Историята показва, че такива опити вече са правени. Не само в отделни страни, но и в групи страни. Подобни решения са били предмети на политически опити за налагането им всеки да има всичко, което иска. Какъв е резултатът? На някои места по света има музеи. Един... И един от тях е Северна Корея, друг е Куба. И все още има хора, които мислят, че такива идеи могат да се наложат на практика. За съжаление, на други места по света включително и страната, от която съм аз, си дадохме сметка след няколко десетилетия опит, че този тип идеи няма да доведат до желателния резултат. И съжалявам, че така още трябва да се изкажа, но моят опит тук в Европейския парламент показва, че дори най-лошият проект доклад в крайна сметка се приема а по някой път някои радикални предложения се смекчават, но честно казано се надявам този текст, текст изобщо да не стигне до гласуване. И заявявам следното от днес, госпожа председател. Ще подам много изменения към това проекто становище. Не обичам да се изказвам отрицателно, поне не през цялото време. Ще се опитам да намеря нещо положително. Защита на околната среда е, е важен елемент. Цивилизацията на 21 век трябва да знае, че е длъжна да защитава околната среда. Но що се отнася до економиката през последните 100 години и даже няколко стотици, никой не може да докаже, че има по-добър инструмент а, за създаването на економически растеж и работни места и грижа за потребителите от пазара, свободния пазар. Не може да се налагат правила, на абсолютно всичко на този континент. Това е невъзможно и това проекто становище, според мен, няма никаква връзка с свободния пазар и правилата на пазара на труда. Може би идеите изглеждат вдъхновяващи, но крайният ефект е такъв, че ще се постигне точно обратното. Използвахте примера за iPhone и, и батерията. Еми аз си купих един iPhone. Появи се проблем с батерията. И тогава реших, че Apple не се грижи добре за мен като потребител. Така че изхвърлих iPhone и си купих Samsung. Използвахте примера на по-бедните хора, които могат да си позволят по-низко качествени продукти, независимо от това дали са произведени в Германия или другаде. Ако нямат пари, те няма да могат да си купят нищо. Това е. Ако някой може да си позволи продукти с дълъг живот, ще си купи. Който не може. В крайна сметка, животът ни предоставя най-различни възможности всеки ден. Това не може да бъде променено от законодателството, това може да бъде променено само от една обща социална и економическа политика. Този доклад обаче не взема това предвид. Okay. Lisa Yakonsari. I think. Lisa Yakonsari. Lisa. Joo, kiitoksia. Se oli virkistävä puheenvuoro, mutta täytyy sanoa, että... Благодаря. С голям интерес изслушах изказването на колегата, въпреки че не съм напълно съгласна пазарната економика, добре, обаче и в пазарната економика трябва да има някакви правила за договорите е, за е, заетост, например, и много други неща, които създават възможност да функционира е, пазарната економика. Нашия докладчик казва, че темата не е особено привлекателна за гражданите, но нищо подобно. Напротив, много граждани се сблъскват с този проблем на програмираното остаряване. Аз си купих една машина за кафе. Една година по-късно капака не може да се отваря. И отидох при продавача. Той каза, а, ами а, това е направено съвсем нарочно. Това не е, е изобщо етично. От има множество въпроси. Ясно е какво е мястото на потребителите. Виждаме какво е въздействието на този ограничен живот на продуктите. Виждаме как могат да се заместват продукти с такива, които имат по-дълъг живот. Важно е да се информират потребителите. По но също времено и самото, самата фирма може да предложи специални мерки за създаване на такива продукти. Да кажем, може да има етикет. Етикет за устойчиви продукти. Също така може да има гаранции. Да кажем, за определен период години в който, ако даден продукт се развали, да, потребителят да има право на замяна или поправка. Тук не съм напълно съгласна с докладчика. Друго нещо. Потребителят да не е длъжен да доказва, че е имало проблем при програмирането още в самото производство на продукта. Той беше споменато и в текста на госпожа Гебхарт. трябва да има възможност за смяна на някои части и са резервни части. Опитът с iPhone го показва. Има множество малки магазинчета, предоставящи подправ... поправки така че възможно за това има. Въпросът е продуктите в Европа да са достатъчно качествени и етикетът Made in Europe да е гарант за някакво качество. Не искаме от Европа да излизат лошокачествени продукти без каквито и да била, било норми. И така. Този ограничен живот на продуктите, програмираното остаряване е нещо лошо. И Европейския съюз трябва да застане против това явление. Това също така не отговаря на целите на економиката в кръг, да не говорим за целите на защитата на околната среда. И така. по-дългосрочен план можем да предвидим също, евентуално, пълна забрана на програмираното устаряване. Основните думи са заетост, устойчивост. Това са важни понятия и е ясно, че трябва да действаме в защита на гражданите. Благодаря. Um, I've got some speaking notes from Dan Dalton, who's the ECR shadow. Dan Dalton е, е докладчик на ЕКР. Ми е предал е, нещо, което да прочета. Извинява се, че не е тук. Иска да благодаря на докладчика за положения труд за изготвяне на проекта доклада. Дан казва, че темата е интересна и става все по-важна по с напредването на потребителските стоки и използването на ресурси, които са все по-ограничени. Трябва да се постигне равновесие между насръчаване на намаляване на въздействието върху околната среда и е, даване на възможност на потребителите да избират и да могат да си позволяват определените стоки. Трябва да се адаптираме в бизнес практиката с е, целите на економиката в кръг, т.е. да има определени усилия не само за създаването на продукти, но и в нови умения за работната сила. Що се отнася до конкретните мерки за поправките, той е съгласен с концепцията да се насърчат поправките, за да се намали а, замърсяването и отпадъците, но да не се окаже а, така, че потребителите а, непрекъснато ремонтират нещо и то след това непрекъснато се разваля потребителите трябва да загубят правото си на намаление на цената след една след един, една неуспешна поправка. Това означава, че потребителите ще се озват в безкрайен кръг поправка проблем, поправка, проблем. Някои стоки трябва да имат по-дълги гаранции и фирмите трябва да бъдат стимулирани да произвеждат продукти, които да са по-дълготрайни, особено ако са е, по-скъпи продукти. Има държави членки, където има напредък в тази област и потребителите не трябва да губят съществуващите си права. Затова е, се приветства формулировката на доклада за минимална хармонизация. Очаква да се работи добре с докладчика и докладчиците в сянга и в сянка и съм сигурна, че ще подаде и някои изменения. И аз имам коментари, но е, ще изчакам реда си накрая. Дита Харанцова. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на проект на докладчика за този проект от доклад. Приветствам тази инициатива да има рамка за насърчаване на производство на продукти с по-дълъг живот. Такава концепция по-настоящем няма в европейската политика и в европейските правила и правото. Това ще е от полза за много сфери на обществото. Има два основни отрасъла които ще спечелят две основни групи, които ще спечелят и потребителят и производителят могат да спечелят и двете групи трябва да бъдат насърчени обаче да предприемат съответните мерки. Трябва да има информация за отпадъците, за хармонизирането на европейско равнище, на изискванията за живота на продуктите и за ремонта на продукти. Трябва да се насърчи и въвеждането на нововведения в дизайна, включително еко-дизайн и нови решения и продукти. Трябва да има повече яснота за стъпките, които производителите могат да предприемат, за да удължат живота на продуктите. Ако искаме действително и потребителите в Европа активно да участват в удължаването на живота на продуктите, които ползват и е, да се насърчат производителите да произвеждат по-дълготрайни продукти и тогава е, стимулите са от основно значение. Не съм сигурна, че задължителното етикетиране обаче е от полза. Трябва да бъдем е, внимателни тук, трябва да не създаваме прекалено големи количества информации, които може да объркат потребителя задължителното етикетиране на продължителността на живота може да повлияе на потребителите и да ги обърка, защото може да изглежда, че това е гаранционен период. Да не говорим за дигиталните права, може е, е, мерките, които са предвидени в тази област, да се сблъскат с мерките друг. и трябва да има яснота каква е гаранцията и да няма сблъсък с хармонизираните правила, по които се работи и в момента. Други елементи от практическа гледна точка, 21 точка, според мен е напълно неприложима. Как може някой да вземе решение, дали може да се говори за задължителна актуализация а, или за жизненно важна актуализация. По точка 16 за планирането остаряване на продуктите. Вграденото остаряване е сериозен проблем, но трябва да се намери по-добър начин да се справим с него. Трудно е да се, подоб... да се докаже дали това е нарочно планирано или не да се разчита само на подаващи сигнали не е достатъчно. Трябва да намерим други варианти и да кажем да се създаде някаква ясна система, която да може да тества вграденото остаряване независимо. Имаме нужда и от яснота за механизма за жалби на европейско равнище, как ще, с какво ще е по-различен той е от механизма за альтернативно разрешаване на спорове и механизма за разрешаване на спорове по интернет. Приветствам доклада. Това е важна първа стъпка за създаване на ясна и координирана на рамка за политиката за удължаване на дълготрайността на продуктите в Европейския съюз. Ще подам изменения. Очаквам да си сътрудничим добре. Thank you. Uh, for GUE... Благодаря. Сега за левицата няма. За EFTD Марко Соло. Благодаря на докладчика е, за доклада. Целта му е да удължи срока на годност на стоките и когато колегата а, предлага това, той казва, че въжат а, а, правилата на пазара. Отчасти съм съгласни. Пазар, който се основява на еднократната употреба, е пазар, който е свързан с редица проблеми. Днес ние бързо трябва да сменяме продуктите, било защото не работят, било защото се възприемат като устарели. Това има отрицателни последици за околната среда, ресурсите и с много слабо предимство за производителността, защото масовото производство в крайна сметка води до, до изнасяне на производството в по-ефтини страни. Как да променим нещата? Ми като променим подхода. Как като правим продуктите годни за ремонт и продължаваме тяхната функционалност. Това ще има екологични, социално-економически позитивни последици. Заедно с това, за да се ремонтира една стока, има нужда специални умения. Специални умения трябват и при проектирането на стоката. Е, онези, които ремонтират продукта, не могат да бъдат изнесени в чужбина и по този начин ще се подобри и социалната тъкан. Друг аспект е, че ремонтът трябва да е независим. Тоест, резервните части не трябва да са свързани непременно с производителя на стоката. По този начин ще се осигури способност и, конку... и за малките и средни предприятия. Освен това, трябва да говорим и за повторната употреба. Идеята да се осигури нова функционалност на една стока, която по различни продукти не може да изпълнява 100% първичната си функция. Имам обаче две наблюдения към доклада. Не съм съгласен с подхода към софтуера. Днес софтуера е много важен елемент на стоките и продължава, и то е в процес на непрекъснато развитие. Не знам дали може да се компрометира конкурентоспособността на сектора. Така че вместо да определяме софтуера във времето, бих предпочел, имайки предвид актуализацията, да не се допуска функционалността на софтуера да се компрометира. И, спо, и пак да вземем за пример телефона. Не можем да приемем факта, че трябва да се стимулира непрекъснатата актуализация и в крайна сметка да не се използва телефона, защото хардуера не поддържа определен софтуер. Потребителят трябва да бъде защитен в управлението на продукта. Последното наблюдение е свързано с гаранцията. Приканвам докладчика да държи сметка за това, че в парламента обсъждаме директивата за договорите и не би ми се искало това, което се обсъжда в този доклад да влезе в противоречие с онова, което е предвидено в директивата за договорите. So сега имаме петима желащи да се изкажат. Е, две минути за всеки госпожа Моза. Благодаря на господин Дюро. Смятам, че а, е, темата е важна и докладът е много добър. Искаме да постигнем по-дълъг жизнен цикъл за нашите продукти, което ще бъде добре за устойчивостта, за местните работни места, за природата и не на последно място за потребителите. Те могат да очакват да използват просто по-дълго продукт, който си купуват. И за това е чудесно, че сега се опитваме да постигнем повече яснота. Ще дам пример от Швеция. Швеция наскоро се взе решение за намаляване на ДДС за продукти, които могат да бъдат поправени. Тоест, ако а, някой предмет, дреха, обувка може да бъде поправена, а, се плаща по-малко ДДС и а, по този начин даваме пример за ам, възможен стимул за създаването на такива продукти. А, разбира се, че не може този пример да въжи за целия Европейски съюз, но това е просто една възможност а, за стимул. А, по отношение на а, етикета на запазения знак за продукти, които могат да бъдат поправени не знам по какъв начин ще се обозначи продължителността на живота на един продукт в часове, в години. Тук трябва да работим повече за изясняването на този въпрос. А, и трябва самите потребители да бъдат добре информирани. А, разбира се, че се очаква това да има отражение върху други сектори, но във всеки случай благодаря на господин Дюран за добрият му доклад. Госпожа Бошан, благодаря на докладчика за неговия добър доклад и за а, неговия а, интегриран подход. А, за планираното устаряване. А, този проблем е познат на хрватските потребители и аз одобрявам подхода на докладчика. А, по отношение на а, достъпните части, за резервни части. В доклада се казва, че няма достатъчно и резервни части те са прекалено скъпи. Тук трябва да препратим към директивата за екодизайн. Много от потребителите, според изследвания, показват, че те предпочитат да бъдат поправени техните продукти. И това се отразява в размера на продажбите. Европейската комисия трябва да работи върху този въпрос и да настоява за неговото а, реализиране на практика. Повторната употреба и резервните части а, създават повече работни места, отколкото рециклирането или просто изхвърлянето на продукти. А, и тук стават ясни предимствата на Европейския съюз за гражданите, така че а, трябва да обърнем повече внимание на тези възможности. Госпожа Андерсън. Този доклад е много интересен заради а, тематиката и заради а, обсъждането на достъпността на продуктите. А, сега става ясно, че предложението за достъпните продукти може да бъде разширено върху, не само върху онлайн продукти, а и върху други видове продукти. Фактът, че обсъждаме този доклад е изключително положителен, защото имаме нужда от съвремени модерни решения. Има много доказателства, които са свързани с типа на продукта. Трудно е да говорим изобщо за продуктите. Така че, когато внасяме предложение за изменение, трябва винаги да имаме а, вида продукти, за който говорим. А, дали това ще е пералня или ще е по-дребен предмет а, има потребители, които нямат възможност да харчат а, много пари за скъп а, продукт. А, по отношение на убеждението, че пазарната економика регулира всички продукти, това може да се обърне срещу потребителите. А, ние се стремим към висока степен на защита на потребителите, на висока степен на здравеопазване и опазване на околната среда. Не можем просто да кажем, че пазарната економика ще реши всички проблеми в тази посока. Надявам се да постигнем напредък по тези въпроси, както от гледна точка на достъпността на продуктите, от правна гледна точка, а, така и от гледна точка на другите въпроси, свързани с защита на потребителите, които обсъждаме в тази комисия. Госпожа Гепхарт. И аз искам да благодаря за отличния доклад, представен от господин Дюра. Ще спомена две неща дали ще има дублиране с директивата за договорите, която обсъждаме в момента. Не смятам така. Тук става въпрос за една политика обърната към бъдещето, която отчита както устойчивостта, така и правата на потребителите, защитата на потребителите. Смятам, че това за нас е начин да възвърнем доверието на потребителите към европейските продукти. Това ще се отрази добре и на производителите, както и ще създаде работни места в браншове, в които се извършват поправки това също не бива да се пренебрегва а, с оглед на пазарната ситуация, съществуваща в много държави членки на Европейския съюз. На второ място, абсолютно съм против тезата, че пазарът може да регулира всичко. Защото пазарът е обърнат срещу гражданите. Той ще навреди на а, производителите, защото тогава просто ще въжи правото на по-силния. А това са големите корпорации, не са малките и средни предприятия. А, просто големите фирми и концерни ще имат предимство. А, те ще се опитат да извлекат максимално много ползи и ще създадат минимален брой работни места. Така че тази позиция е абсолютно погрешна и неориентирана към бъдещето. Най-сетне трябва да се обърнем към реалността. Трябва да отчетем, че по този начин не можем да създаваме политика. Благодаря. Андреас Шваб. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на колегата Дюран за този доклад, който доведе до толкова оживена дискусия. Той доста пламенно представи своя доклад и своите възгледи, го предложи на нашето внимание. Ще се спра на три неща. Първо, наистина има такива ситуации. Люси Андерсън описа една такава, в която потребители не могат да се възползват а, в пълна степен а, от своите права на европейско ниво. А, сега имаме редица предложения за промени в законодателството. Извинявам се, не госпожа Ендерсън, а докладчика в сянка на стилиста и демократите предложи това. А, съгласна съм с а, възмущението на потребител, който иска да се възползва от гаранцията на някакъв продукт. Това трябва да е възможно. До сега държавите членки отговаряха за прилагането на това законодателство и ако има някакви проблеми, а, то те трябва да ги адресират. А, в Дания това, което каза Кристо Шадемозък, извинявайте, не Дания, Швеция, не знаеш, че в Швеция са предприяти конкретни стъпки а, за създаването на а, привлекателни продукти от една страна, инвестирането в а, а, специални браншове от, от друга страна и ползи за потребителите, които и сега дават много пари за, за продукти. Колкото по-дълго те са функциониращи, толкова по-добро е това. И аз не смятам, че разходи свързани с удължаване на жизнения цикъл трябва да бъдат плащани от най-уязвимите групи от обществото. И а, тук а, аз бих пледирал за включване в доклада на шведския пример. може би са възможни данъчни облегчения в различните държави, така че пазарите да дават най-добрите възможни стимули за удължаване на жизнения сектор, жизнения цикъл на продуктите. Сега няколко забележки от моя страна. Не бива да приемаме, че се намалява жизнения цикъл на продукти от всички сектори. Ако разгледаме автомобилите, например, все по-малко автомобили се налага да бъдат поправени, защото има по-малко катастрофи и цифровите технологии стават все по-надежни. Така че тук жизненият цикъл на продуктите се увеличава. От друга страна, цифровите технологии правят поправките по-лесни. Когато ми се щупи микровълновата печка, аз успях след разследване в интернет да намеря както резервна част, така и да разбера как мога да си поправя печката сама с съвсем обикновена отверка. Така че Смятам, че а, често пъти не трябва да чакаме производителите да предложат а, поправка. А, често пъти можем да си помогнем сами. А, и тук а, технологиите на 3D принтиране също могат да изиграят а, своята роля, а, особено заради възможността а, да се здобие човек с резервни части. А, така че не смятам, че а, трябва непременно да се харчат средства на коплаци, да се предприемат а, конкретни мерки на ниво държава, защото а, такива мерки вече съществуват. И не виждам потребност да се въведе специален етикет за продължителността на жизнения цикъл на живота. Не смятам, че смятам, че има по-подходящи решения, но можем да продължим да мислим в тази посока. Сега дам думата обратно на докладчика. Благодаря, Вики, за тези, за този разговор. Колективната мисъл е по-важна от индивидуалните разсъждения. Няма да говоря дълго, тъй като късно само искам да благодаря на всички за изказванията. Е, има въпроси, с които съм съгласни, други, които изискват прецизиране. Само искам да кажа нещо по изказването на господин Сайнфелд. Не искам да кажа нищо за тоталитарната държава. Не пренебрегвам трудностите, които този период е създал. Една идеология, колкото и да е лоша да е тя, не бива да се замества с друга идеология, която може в крайна сметка доведе до същия резултат. Нашия парламент винаги се е стремял, се е стремил да търси баланс между пазара и социалната област. Ето това е било винаги целта ни. Кога... Аз много държа на това. И докладът ми се основава на доклада на економически и социалния Комитета Там са представени потребителите, производителите, производителите и бих, искам да кажа, че не бих искал да се приема законодателство срещу когото и да било или в името на някаква идеология. Така че искам да ви успокоя, съвсем не искам да кажа, че държавата трябва да решава за работещите. Казвам само, че трябва да намерим баланс. И този доклад има за цел да защити европейското производство ремонтирането, резервните части са елементи от тази цел, но моля би не споменавайте нито Куба, нито друга страна, чиято, в доклад, чиято цел е да защити европейската индустрия. Докладът ми е малко по-сериозен, отколкото идеологическа караница. Малко дълъг бях. Факта, че водим този дебат е признак за напредък. Благодаря. Благодаря. Край срок за внасяне на изменение 14 февруари. Сега всички доклади, които разгледахме до този момент, бяха важни, но сега преминаваме към един, който е особено важен. Докладчикът е Олга Сехналова. Докладът е сътрудничество между национални органи, отговорни за прилагане на законодателство за защита на потребителите. 535 изменения има към този проект доклад. Нямаме предвидено много време за разглеждането на този доклад, но искам да поздравя Деспина спаноко от комисията. Вие ще отговаряте за киберсигурността. Ще ни липсвате в нашата комисия. Сега давам думата на докладчика госпожа Сехалова kolegové, jak už bylo řečeno k návrhu revize nařízení o Уважаеми колеги, както госпожа председател вече спомена, този регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите и преразглеждането му имаше 535 изменения общата идея е не да се променят основни положения, а по-скоро да се отстранят някои несъвършенства на този документ. Сега ще се спра на специфични а, предложения. Член 8 добавена стойност. А, тук се разширяват възможностите за предприемане на корективни действия. Всъщност това очевидно беше най-интересната за вас тема. Някои от вас искаха по-добри формулировки, например колегата Коелю, който искаше проверките да се извършват само на местата, където се извършва търговия. Други от вас искаха да се включат, да се споменат харта за човешките права или други документи. Други от вас взеха отношение към сваляне от интернет пространството на интернет страници. А, това за мен трябва да е крайна мярка в случай, че нищо друго не помогне в комуникацията с търговеца. Моят колега Коелю а, предложи това да бъде в случай, когато трябва да се избегнат вреди за потребителя а, или рискове. когато става въпрос за справедливият вътрешен пазар, повечето мерки, които се предвиждат, са обосновани. Някои от вас искат да са пропорционални, обосновани а, или да отчитат законовата уредба на определени държавни членки, както предлага колегата Шваб. А, действително, в някои държави членки има разлики в законодателството, но не искаме европейското законодателство да бъде парализирано от а, а, множество възможности. А, Говорим също така за широко разпространеното нарушение с измерение на Съюза. Тук става въпрос, че държавите членки трябва да се координират в действията си. Това може да е сложно. Стана въпрос и за праговете, повечето от вас предлагат по-низки прагове. Например, колегата Олегио казва, че трябва да има просто мнозинство от държави членки или част от населението. Други от вас предлагат праговете да са по-високи. Колегата Реда предлага да има просто мнозинство от държави членки. Ако разгледаме положението, в което е едно и също или проблем, който съществува в 15 държави членки, очевидно това е от измерението на Съюза. А, но предложението на комисията трябва да бъде водещо. И а, самата аз внесох изменение, което да гарантира, че надзорните органи ще се консултират помежду си. Не знам а, доколко това ще се възприема от държавите членки, но тук а, трябва да продължим а, разговорите друга, важен, друг важен елемент е механизмът за предупреждение и снабдяването на компетентните органи с сигнали за нарушаване на законите. Тук трябва да бъдат включени не само организации на потребителите, а също така и на търговците, те може да имат информации, които да не са достъпни на контролиращите органи или на инспекторите. Тук има различни мнения. Не сме съгласни с предложеното от комисията решение този въпрос да бъде регламентиран с актове за приложение. Това е технически въпрос. Не смятаме, че трябва да има допълнително, допълнително бюрократична тежест. И плановете и наблюдението трябва да бъдат много прости. Благодаря на всички внесли изменения, благодаря за всички препоръки и се радвам да чуя от вас допълнителни мнения, Радвам се, че има насрочена следваща среща на докладчиците в Сянка. Надявам се да можем да постигнем добър вариант в полза на потребителите още по време на Малтийското председателство. Карлос е, е, Благодаря. Вие вече говорихте за представеното предложение. Мисля, че има достатъчен консенсус по основните аспекти. Това въжи и за предложението на комисията, което е много положително. Комисията разбира, че трябва да решим проблемите от 2007 година и да се повиши нивото на хармонизация. благодържение на е, предложението на колегата Сеналова, който е предмет на консенсус. Надявам се, че този консенсус ще намери израз в компромиси. Четири аспекта. Първо – премахване на изпълнителните актове, предвидени в първоначалното предложение. Това е свързано и с принципа на субсидиарност и пропорционалност, както и суверенните правомощия на държавите членки що се отнася и до правото на Европейския съюз и националните законодателства за законите защита на данните, е, има нужда от промяна на критериите на ниво Европейски съюз. По-нататък има един по-спорен член, в който се говори за поредица от сериозни правомощия. Става дума за създаване на механизми за ефективно сътрудничество и некоректните оператори да да не бъдат толерирани. Аз бих посочил, че по че законод... правните органи не са застрашени от този текст. Имаше несправедливи критики. Говори се за премахване на правомощия от съдилищата, но това не е вярно в точка G и в точка L се съдържа една разпоредба, отнасяща се до е, измами или за желание за подвеждане и мамене на потребителите. Абсурдно е да се толерира подобно поведение на единния пазар не можем да отнемем възможно, възможността за компенсиране на потребителите за понесени щети не искаме да правим стъпка назад, искаме да вървим напред по отношение на защитата на потребителите. И най-сетне член 21, единственият текст, с който не съм съгласен, от текста на докладчика е, че се премахва първоначалното предложение за възможността Европейската комисия да предприеме съвместни мерки. Комисията не би трябвало да бъде лишена от правото на инициатива, що се отнася е, до е, различията в Европейския съюз. Има различни критерии. Винаги съм казвал и мисля, че и Олга ще се съгласи, че критериите, съдържащи се в първоначалните предложения на комисията, бяха доста ограничаваща. С други думи, имаме нужда от по-различен подход. Моето предложение е компромисно предложение. Тоест решения, които да съответстват на желанията на мнозинството от населението. Благодаря. Днес се изказвам за трети път. Не е лошо. И аз искам да благодаря на госпожа Сеналова за нейния доклад. Искам да подчертая, че в този случай Европейския съюз малко прекали с защитата на потребителите. Потребителите добре познават правата си. и ако има такива права, те трябва да бъдат съблюдавани. Ще ви дам няколко конкретни примера, за да иллюстрирам коментарите си. изменение 212 и 203 а, на господин Шваб. Според мен не е нужно да се съсредоточават правомощията в една служба. Тук държавите членки трябва да вземат решение. В изменение 203 трябва в различните случаи на а, нарушение да се взема решение. А, в 205-то изменение а, става въпрос за а, вземането на решение на европейско ниво. т.е. ако вие искате достъп през някой вход, трябва да чакате решението на, Евро... на Съда на Европейския съюз. А, а, аз съм а, за изменение 207 и а, 271. А, не съм съгласен, че веб, веб страницата на някой търговец може да бъде блокирана или свалена, както предлага Европейската комисия. Тук държавата членка трябва да реши дали да включи тази възможност в законодателството си. Не смятам, че е нужна хармонизация на европейско ниво. Тук споделям мнението на Кораса Билд, изменение 307 или изменението 321 на колегата Шваб. В множество изменения се предлага обещетение за засегнатият потребител. Тук Искам да помоля да ми дадете пример за държава членка, в която това да не е записано в законодателството. Смятам, че всяка държава членка има съответните закони, в които това е записано. за колективно обещетение, 39-то изменение на докладчика, тук смятам, че това излиза извън обхвата на защита на потребителите. моите собствени изменения 237 и 38. Става въпрос за това, че а, както производителите, така и техните сдружения трябва да имат, а, трябва да имат всички права. Да, а пък потребителите трябва да могат да дадат пълна информация за начинът по който са били ощетени. А, по отношение на давността на нарушения на правата на потребителите. Те варират между 6 месеца и 3 години. Те се установяват по различен начин и тъй като това е така, не виждам защо трябва да, да се стремим към монифициране на а, давността. Не съм съгласен с предложението на госпожа Кораса Би от 294. А, тук а, има множество изменения, благодаря на това, че докладчикът е предвидил нови срещи с докладчиците в Сянка. Смятам, че ще можем да обсъдим и по-нататъчните изменения. Няма представител на либералите. Джулия Реда от името на Зелените. Благодаря. Подкрепяме позицията и подхода на докладчика. Има няколко много важни елемента в проекто доклада за позицията на компетентните органи. Искам да подчертая особено заповедта търговеца да компенсира потребителите и връщане на постъпленията от нарушение на законодателството защита на потребителите. Съгласни сме, че трябва да има достатъчно ресурси, за да могат компетентните органи да си вършат работата. Що се отнася до конкретните правомощия на компетентните органи, смятаме, че те трябва да могат не само да правят проверки на готовите стоки, но и да налагат промяна в проекта. Що се отнася до онлайн нарушенията, има нужда от повече разграничения. Смятаме, че трябва да има разлика между временни мерки и отсъствието на адекватна реакция първият подход би трябвало да бъде действията да са при източника. Ние не подкрепяме мерки за въвеждане на блокиращи мерки, ако закриването на определен домен се окаже неизбежно, това трябва да бъде последна мярка, която да не пречи на свободата на информацията и да има съответствие с харта за основни свободи при отсъствието на е, ефективна реакция, след като се приналожат временни мерки, е, всяка заповед за заличаване на домена или заповед за пререгистрация е, е, трябва да става след разрешение на съда. По другите въпроси смятаме, че трябва да има по-низък прах за широко разпространени практики. Подкрепяме също така и подхода на докладчика за изпълнителните правомощи. Те трябва да бъдат ясно дефинирани, така както е очертава докладчика за разпоредбите за прозрачност, сме доволни от подхода, който е приел докладчика, но, смят, но сме добавили изменения, за да осигурим съответствие с разпоредбите за обществен интерес в директивата за търговски тайни. Разкриването на информация не бива да се изключва възоснова основа на търговски тайни, но както се казва в тази директива, разкриването на информация в, в интерес, в обществен интерес, опазна околната среда е нещо, което се допуска. Както предложиха и някои други групи, ще подкрепим прилагането на CPC чрез регламента за геоблокирането, което се е, обсъжда, както и за е, преносимостта. Е, ще участвам с радост в дискусиите. Предложението върви в правилна посока. Други оратори. Деспина има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за Ай, извинявай, Никола Данте. Съвсем накратко, госпожо председател, само да благодаря на Олга Сеналова за чудесно свършената работа, за това, че усъвършенства без друго добрия текст на комисията. Ще подчертая някои важни въпроси за нашата група. Е, те присъстват и в позицията на докладчика по-конкретно член 4 или не е първа и втора, това е възможност да включим възможността националните органи не само да налагат санкции, но и да компенсират потребителите, които са претърпели щети. Много е важен е член 8, чиято цел е да засили и въведе нови минимални правомощи на компетентните органи както за ефективните санкции, така и за компенсиране на потребителите. Споделяме член 35 и засилването на ролята на Организация за защита на потребителите. Те трябва да станат по-активни, трябва да има разпоредби, така че ев... да има европейско участие, когато става дума за механизми за подаване на сигнали и некоректно поведение от страна на производителите. Съгласни сме с, с незаконното разпространение в територията на Европейския съюз. Този механизъм защита на потребителите трябва да бъде по-ефективен, но може би е ще бъде възможно да се определят по-низки прагове в член 28 от тези, които са в предложението на комисията. Споделям а, това, което каза докладчика. надявам се, че парламента ще може да а, приеме обща позиция в светлината на преговорите със съвета. Комисията има думата. Thank you, Mrs. Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за любезните думи. От порано нямам намерение да спре да работя с Имко и за потребителите. И моят екип чието представители също са тук, ще продължат да си сътрудничат с комисията Инко. Благодаря много на госпожа Сенелова, на докладчиците, благодаря на докладчиците в Сянка. Отлично работите по това предложение. Ще спомена само няколко неща. Целите на това предложение бяха следните. Първо, националните правоприлагащи органи в държавите членки да имат уеднаквени инструменти за приложението на правилата за защита на потребителите. Тези мерки не са предвидени за използвани не несъвместимо една с друга. Целта е всички да разполагат обаче с еднакви възможности. В някои държави членки измамните сайтове могат да бъдат сварени от интернет, в други и не. Целта е да се прилага това право по пропорционален начин, спазвайки съответните конституционни разпоредби, така че това, че такива инструменти са на разположение, не означава, че те ще се използват непрестанно. Що се отнася до компенсацията за потребителите, в някои правни традиции тя вече съществува. Има случаи за при, и процедури по нарушение поради факта, че има случаи, в които няма достатъчно добро приложение на процедурите за ам, правна защита. Да кажем, ако има малка щета, но засягаща множество потребители. Една от основните неща в предложението на комисията а, и това, което доведе до искане за преразглеждане на регламента за защита на потребителите, позволява комисията да се намесва в сериозните случаи на нарушения. Що се отнася до прага, въпросът е повдигнан вече от множество депутати. Комисията избра да предложи този висок праг, за да може да има право да се намеси в, в онези случаи, които могат да бъдат разглеждани като нарушения, засягащи цели, засягащо целия Европейски съюз. Иначе, напълно а, подкрепям амбицията на докладчика да има мандат още по време на това председателство. Тази седмица в сряда ще има обсъждане в Корепер и се надяваме Корепер да даде мандат и да можем да отидем в съвета с общия подход, да приеме общият подход и да започнат междуинституционните преговори още по времето на сегашното председателство. Тъй като техническата работа вече е приключена, тя беше дълга, текстът вече е много по-ясен и е добре да се продължи работата по няколкото оставащи точки за обсъждане. Надяваме се, че ще има напредък. Позицията на парламента до голяма степен е близка до тази на комисията и това е добре за потребителите. Благодаря. Олга, дали може да бъдеш възможно най-кратка? защото иначе трябва да преминем към следващата точка. Благодаря за думата. Просто ще е, обобщя. Нещата са ясни, има какво да се обсъди още, но като цяло сме близо до компромис. Ще разговаряме с съвета, ще преговаряме по крайния текст и очакваме да се изтрудничим добре. Благодаря. Благодаря. Съветът все още не е изготвил своят общ подход, така че ако може да се направи нещо, съветът да предприеме близък до нашия общ подход още преди да започнат тристранните преговори, това би било от полза. Последната точка в дневния ред днес е свързана с правото на законодателен контрол върху регулираните професии в Европейския съюз. Това е презентация на Мартин Ферн, ръководител на отдел в комисията. Той ще поговори за сегашното състояние на процес на приложението на директивата за професионалните квалификации. Говорили сме много по тази тема, очакваме вашите думи. Надявам се, че всички виждат добре екраните. Благодаря, госпожа председател. Добър вечер на всички. Късно е, е и много се радвам, че проявявате такъв е, широк интерес към темата. Ще поговорим накратко за това докъде е стигнало при вложението и транспонирането на директивата за професионалните квалификации. Директивата беше изменена през 2013 година. Крайният срок за приложение беше 18 януари 2016 година. Тоест, минало е малко повече от година от при транспонирането последни данни за приетото право в държавите членки и също ще спомена няколко неща за ревизираната директива. На слайдовете виждате следното. Целта е да се улесни придвижването на хората, но също времено то да стане и безопасно. Един от начините е Европейската професионална карта, както и механизмът за подаване на сигнали. Има и други въпроси. В преразглеждането на директивата има правила за частичен достъп. Да кажем, хора, които извършват определена професионална дейност в държава членка, която е само част от професия в друга държава членка. И тогава се дават определените права съгласно юриспруденцията на съда. Има и е, правила за общи принципи на обучение, за да може признаването да бъде бързо и автоматично въз основа на договорените между държавите членки общи принципи в обучението има и специална програма за взаимна оценка и прозрачност, където се преглеждат всички регламентирани професии и се вземат предвид възможностите е, регулаторната рамка да бъде по-стимулираща за економическия растеж и заетостта. През феврали 2014 година имаше конференция, бях изготвени брошури за европейския като професионална карта, работим с държавите членки по приложението, Имаме 6 до 8 срещи годишно, по някой път и повече, с държавите членки в контекста на групата координатори, които са експерти, номинирани на държавите членки. Имаме и план за приложение, двустранни обмени на мнения с държавите членки. Може да се каже, че винаги сме били от помощ за държавите членки, там където те са имали нужда от помощ и идеи как точно да осъществят приложението. Винаги сме го правили през последните две години и половина. По-настоящем проверяваме пълнотата и съответствието. Вече минахме първия кръг, предприехме определени мерки да напомним на някои държави членки, че закъсняват с транспонирането. Както виждате на слайда, по-настоящем сме на етапа на обосновани становища, които се изпращат до 16 държави членки. Това е доста голям брой държави членки. Вече има някои мерки за транспониране в някои държави членки. В 13 държави членки те са пълни. В някои държави членки а, има частично приложение в 5 държави членки. Не ни е съобщено да има каквато и да било мярка по транспонирането. Можете ли да повторите? Пет държави членки, кажете го пак по-бавно. В пет държави членки а, няма каквито и да било мерки по транспонирането на директивата а, след изтичането на строка за транспониране, за които да е било съобщено на комисията. Кои са основните елементи, които въведе разглеждането на директивата? механизъм за подаване сигнали, европейска карта за професионална квалификация, общи принципи за обучение и технически мерки за улесняване на процеса на признаване. Така че има някои държави членки, за които изглежда тези неща са доста трудни за транспониране. Какво значи това? не работят по темата или не са го транспонирали? Ами, реално означава, че не са съобщили на комисията какво са транспонирали. Работим с всички държави членки, имаме съответната база данни, в които се подават съобщения за мерките, които са били транспонирани и пет държави членки не са ни информирани за такова транспониране проверките за транспонирането в тези държави членки, където има транспониране, т.е. въведено съответното право, го ам, преглеждаме, за да разберем дали достатъчно добре съответства на директивата. Една от характеристиките, които вече бяха споменати, е Европейската професионална карта. Това е по-скоро електронна процедура за признаване, а не карта. Т.е. няма реална карта, по-скоро има решение от страна на държавите членки да признаят определени квалификации, които са записани в електронен сертификат, който всъщност е краят на процеса, изготвен с държавите членки за сътрудничеството между държавите на происход и държавите на месторабота за различни професии, като медицински сестри, физиотерапевти, фармацевти и други в първата година на приложението на професионалната карта. Тя е вече е доста успешна. Имало е над 2100 кандидатури за такива карти и повече от 700 са били предоставени, основно поради публичния интерес. Има и множество мерки за публикуване, за информиране на гражданите, съобщения до медиите, използване на социалните медии. И тъй като имаше широк интерес, виждате, че тази нова мярка е доста популярна вече. Тук виждате кои са най-заинтересованите групи. Много интересно е това, че планинските водачи, които не се разглеждат като една от най-широко разпространените професии в економиката, са много голям дял. Механизмът за подаване на сигнали също действа. Целта е да се подава сигнал от а, дадена държава членка към всички останали, когато даден служител, особено в областта на здравеопазването, е установено, че нарушава правилата, включително когато има злопотреба с деца, използване на фалшифицирани дипломи и прочие. На следващия слайд ще видите, че има че има много медицински сестри, които вече са покрити, че са подадени множество сигнали и работим с държавите членки условията да станат възможно най-добри. Това беше много голямо усилие. Произгледахме нормите от всички държави членки, за да видим дали правилата отговарят на настоящите стандарти, дали са подходящи. Базата данни, която е публично достъпна, включва 5500 професии. Много голям брой професии е това. И целта е да се е, улесни достъпът до упражняване на професия там, където това е възможно. Процеса е следният. Имаме база данни, която е публично достъпна и всички заинтересовани страни могат да видят кои професии са регулирани в различните държави и членки. В тази база данни има определени характеристики, които сме използвали в процеса. Държавите членки обясняват каква е тази регулирана професия, какви са правилата и е, до каква степен и е, с какво те са пропорционални на изпълняваната дейност. Имаме форуми за обсъждане на някои професии като образци. Не всичките 5500 имахме конференции и също форум за единния пазар. Това беше инициатива на Европейския парламент и високо ценим възможността да обсъдим тези въпроси. Държавите членки също се предполагаше да изготвят национални планове за действие. Там се уточнява какви заключения са извлекли държавите членки от съответния форум. Резултатите от оценката показват, че има различни регламенти, е, които действат в различните държави членки. По някой път има различни законодателни подходи към една и съща професия. Държавите членки като цяло трудно изпълняват изискването за оценката за пропорционалност просто защото имаше много работа завършена в много кратък период от време. Много от оценките, които бяха направени, бяха доста повърхностни а, и много все още не са довършени. Ам, предприемат се мерки регулирането да е възможно най-пропорционално. Член 59 от директивата изисква и проследяване – и точно това предложихме на 10 януари 2017 година в пакета за услугите. Има две части от пакета за услугите, които се основават на взаимната оценка. Първият е, е насока по потребностите от реформи. Има седем групи професии и предлагаме на държавите членки как могат да подобрят правната рамка за тези професии. Комисията предлага законодателство, по-конкретно директива, за въвеждане на тестове за пропорционалност екс-анте преди въвеждането на правни норми, регулиращи нови професии. Някои държави членки трудно оценяват пропорционалността. Не само защото има много работа за вършене за кратко време, а и защото се сблъскват с някои трудности при разбирането на европейските изисквания за пропорционалност на наложените норми. Насоките по реформите, които са необходими. Те отразяват обсъжданията с държавите членки по определени професии. Занимаваме се с седем економически значими области. Целта е да ги разгледаме и да видим как точно държавите членки регламентират професиите в тези области и да има някакви показатели, така че държавите членки да могат да сравняват нивата на рестриктивност между различните държави членки. Това е съобщение на комисията, не е правно предложение, но работим с държавите членки, за да може да сме сигурни, че, по, е, е, че начина по който се регламентират професионалните услуги отговаря на потребностите и не е прекомерно рестриктивен. С изключение на тези седем отрасъла, кои са те юристи, счетоводители, архитекти, инженери,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 Имате ли въпроси? Um, Благодаря за интересната презентация. особено беше интересен въпросът за пропорционалността на тестовете. тук има сложни въпроси. В прото директивата има много дълъг списък с а, обществени интереси, които да бъдат включени в а, директивата. А, така че имаше много въпроси, които не споменах. А, питам се какво сте направили, а, защото е ясно, че е абсолютно необходимо да имаме а, стабилен вътрешен пазар а, без политики за протекционизъм. А, как обаче достигате до този толкова дълъг а, списък а, и има ли гъвкавост по отношение на структурирането на директивата, така че да сме сигурни, че а, ще поступим правилно с оглед а, директивата? Господин Благодаря. Накратко. Това е един от случаите, в които декларираме принципите и след това, кога е изправени пред реалността, е, изпитваме трудности. Например, в туристически град като Флоренция, екскурзоводите се смята, че не може да идват от Лондон или от Литва, за да обясняват красотите на Флоренция. И когато отида в Лондон, не смятам, че трябва да ме води английски екскурзо... италиански екскурзовод. И така. Основните принципи са желанието да премахнем необоснованите пречки. От друга страна, трябва да намерим баланса и да осигурим защита на да намерим баланса на оправданите интереси. Дали, ком... дали комисията е положила усилия за да се изяснят легитимните интереси на националните и местни органи и кои са необоснованите пречки пред либерализацията е, и кое е дискриминация за е, професионални категории от други страни. Дита. И аз искам да благодаря на комисията за представенето. А, много ми беше сложно да разбера, че през 2017 година а, отделни а, хора и цели бизнеси имат затруднения професията им да бъде призната в Европейския съюз. А, в един Европейски съюз, а, който а, има склонност да свръхрегулира някои професии а, но Европейската професионална карта и Европейската вътрешна информационна система показват, че а, а, случаите на проблеми намаляват, а, но все още ги има. И се питам какво трябва да се направи по отношение на вашата оценка. Коя според вас е най-важната част от директивата, която ще реши а, тази заплетена ситуация? И а, много бих искала да чуя от вас, а, кои са тези пет държави членки, които, от които нямате никаква информация за транспонирането на директивата. Благодаря. Um, so I, I'm again interested to know... И аз също искам да задам въпроса. Кои са тези пет държави членки, които не са транспонирали директивата? И дали а, нищо не правят или просто а, не са транспонирали в законодателството. Дали а, те не издават европейска професионална карта, дали просто не споделят информация и по каква причина. Дали защото а, голямата част от професиите са регламентирани на местно ниво. А, самата аз а, не се притеснявам от а, дължината на списъка с професии. Ако имаме а, много нотификации, това не ме смущава. по-скоро е важно регулаторите да пренебрегват информация подадена към тях. За туристическите гидове, това, което каза Николас, Очевидно има национални различия в изискванията за познанията на гидовете и, и техния происход от съответната област или град. по отношение на планинските водачи, то техните квалификации и способности действително са сравними, стига те да познават различни планини. <clears throat> Тук е разликата с гидовете, които работят в определени области и градове. А, можете ли да ни назовете петте държави членки, които не са комуникирали нищо или седемте държави, които а, не са предоставили достатъчно а, информация за своите планове? Просто за да ги назовем. Благодаря, госпожо председател. Ще започна отзад напред. Държави членки, които не са а, подали известия а, Португалия, Малта – Вече сме проверили а, данни. Няма нищо в а, базата данни, но има а, нотификация, която ще се появи в а, базата данни. Така че има 4-5 държави. А с националните планове за действие. Гърция и Кипър са такива държави, които нямат и по двата критерия се срещат тази информация за плановете за действие е, се намира на сайта на комисията. Плановете за действие и мерките за транспониране могат да бъдат намерени. А така че там можете да се информирате. А държавите членки, които не са транспонирали директивата, тъй като това е преработка, всички държави имат правила за признаването и има правила, които сега са били променени. Европейската професионална карта, например, едно от, едно от, един от основните инструменти работи във всички държави членки. Ако липсват правни разпоредби в държави членки, разбира се, това е осложняващо. Ако липсват законови разпоредби, които да регламентират прилагането на или признаването на тази държава членка но всички държави членки на практика приемат тези европейски карти за професионална квалификация. Те са подобни механизми за признаване са били в действие преди преработването на директивата. Така че така наречените секторни професии, които са само частично или минимално хармонизирани, то там има държави членки, които трябва да напреднат. Така че има държави членки, които трябва да работят по въвеждането на новите моменти от обновената директива, по механизма за подаване на сигнали и по Европейската професионална карта. но тук а, има и разпоредби, свързани с а, регламент. Признаването на квалификация след а, дълъг период от време <clears throat> от 2005 година има консолидирана директива, би трябвало да работи на практика но установихме, че навсякъде, където се сблъсквате с администрация, има препятствия и сравнително лесни неща на практика са по-сложни, като, например, право на документи, и сертифициране на копия от документи. В този смисъл парламентът беше важна институция, когато искахме въвеждането на Европейската професионална карта. <clears throat> Това е въпросът, т.е. отговор на, на госпожа Шаранцева за прилагането на признаването на професионалните квалификации. Ако държава членка ограничава достъпа до професии посредством изисквания за квалификация, тук колкото по-отворени са държавите, толкова повече ще се улесни мобилността. И а, тук а, трябва да се намери правилния подход а, и баланса. А, така че хора, които упражняват професията си в една държава, да могат да го правят и когато се преместят в а, друга. Затова предложихме проверката за пропорционалност. Смятаме, че държавите членки и законодателите навсякъде трябва да направят е да има яснота, кои публични интереси трябва да бъдат защитени и по какъв начин това да се случи. Има рискове, които съществуват. А, мерките за противодействие са изисквани или регламенти, но тази оценка трябва да бъде много задълбочена а, и трябва да се съблюдават а, въпросните интереси. Трябва да се съблюдават а, много обстоятелства, но списъкът а, е не предхожда някакви решения на държавата. А, той се ориентира на юриспруденцията на Европейския съд и предвижда мерки за защита на обществените интереси. Но а, този списък а, не задава никакви предварителни решения за държавите членки. А, така че самите държави членки могат а, да вземат балансирано и добре обосновано решение как да постъпят. А, трябва да се отчитат, разбира се, спецификите, но просто се стремим пътя към вземането на някакво решение да бъде максимално сигурен. По отношение на туристическите гидове, ако става въпрос за екскурзоводите, трябва да се отчете, че дори и те да не са родени на място, за което те разказват, те все пак могат да знаят достатъчно за него. И а, тук държавите членки не бива да затрудняват а, излишно достъпа на а, хора от други нации към тази професия. Много благодаря за вашата презентация. Важното е преди Европейската професионална карта да бъде разширена като обхват върху други професии, да бъде направена оценка на нейното функциониране до този момент. В този смисъл благодаря. Следващата ни среща е следващият вторник. Ще започнем. Тогава ще проведем и среща на координаторите и ще гласуваме.